И така, уважаеми колеги, след маратона от гласувания тази сутрин, пристъпваме към следобедната си програма, посветена на изключително важни теми. 14-та точка от дневния ред е пътна карта за постигане до 2050 година на конкурентоспособна економика с ниска въглеродна интензивност. Това е дългосрочният сценарий на Европейския съюз за опазване на климата. Решихме да изготвим доклад по този въпрос, да обсъдим позицията на парламента. Нашият докладчик по темата е Крис Дейвис. Той е подготвил за нас работен документ – който трябва да обсъдим сега. Крис Дейвис има думата. Благодаря за това, че ни давате възможност да обсъдим тази тема. Няма много депутати в залата, но гласуването, както в комисията, така и в парламента, ще бъде едно от най-важните за мандата на настоящия парламент имаме цели за намаляване на въглеродния блок и с 80% до 2050 година във вътрешен мащаб. 40% имаме цел намаляване на вътрешните емисии до 2360% до 2040 година. Важно е да не се забравя, че в момента независимо от всичките доклади, които са приети от парламента и от другите институции и които отчитат необходимостта да се намалят емисиите с поне 25 5-30% до 2050 година. Единствената цел, която ние следваме в Европейския съюз е 20% до 2020 година. Пътната карта, ако се приеме, подготвя почвата за една нова политика, е, която да предприеме Европейската комисия, която да промени подхода. В момента документа е в задъна на улица в съвета. Ако парламента подкрепи този доклад, това ще е един добър жест, но няма да е кой знае колко смислен, защото в крайна сметка съвета трябва да одобри документа. А ако парламента обаче отхвърли този доклад и с оглед на доклада ACATS от юни, то по никакъв начин няма да улесним комисията. Какъв е смисъла да се поемат инициативи от комисията, ако има блокиране на процеса в съвета и отхвърляне от страна на парламента? Това ще постави прът в колелата на Европейския съюз. Имаме два въпроса, които трябва да зададем. Очевидни, но в основата на всички политически решения, които се взимат от евродепутатите и от министрите. Първият въпрос е следния. Наистина ли вярваме, че мнозинството от учените в света са прави, когато твърдят, че глобалното затопляне се дължи на човешката дейност и е, то се осъществява с такава скорост, че поставя под заплаха съществуването на нашите наследници. Миналата година увеличаването на емисиите беше с около 6%. Това е най-голямото увеличение в историята. Преди няколко години Международната комисия за промените в климата каза, че трябва да променим тази тенденция, ако искаме да няма затопляне. В момента обаче нищо не правим за постигането на тази цел. Затова температурите се увеличават и вероятно ще се увеличат и с около 4 градуса в рамките на следващите 100 години. В момента нямаме никакви указатели за това къде ще спре увеличаването на температурите. Благодарен съм на колегата Холгер Крамер за обмена на позиции, който осъществихме Комуникирахме по имейла с членовете на тази комисия, видяхме какви са разликите в подхода. Втория въпрос е следния. Ако няма международно споразумение, трябва ли да действаме сами? Това е полския въпрос, ако мога така да се изразя. Полша определено пита, трябва ли да затваряме нашите електроцентрали, които работят с въглища, при положение, че 90% от нашата електроенергия идва от такива електроцентрали, при положение, че китайците продължават да строят такива. Мисля, че си заслужава да инвестираме в нови технологии, да намаляваме емисиите за всеки сектор. Вярно е, че Китай строи електроцентрали, които работят с въглища, Вярно е, че и емисиите на Китай се увеличават неимоверно много. Същото въжи и за други страни, като Индия. От друга страна е вярно, че Китай обаче е водеща сила в създаването на зелени технологии. Можем ли да си представим че ще загубим. Какво ще бъде бъдещето? Как ще изглежда то? След 25-30 години бъдещето няма да е на този вид електроцентрали с въглищата. Като цяло технологиите ще са нисковъглеродни. Общо взето, страните в Юго-Источна Азия са ни изпреваряли по отношение на фотоволтаичните технологии и не искаме да изоставаме още повече от тях. 60% от емисиите идват от изгарянето на въглища и газ. В рамките на европейския сектор на енергетиката има несигурност и няма желание за инвестиции, защото ние като Европейски съюз не даваме ясен сигнал. Евроелектрик, асоциацията на енергопроизводителните е, дружества е създала своя собствена пътна карта, възоснова на онова, което препоръчва Международната комисия за измененията в климата. Тази асоциация смята, че намалявания, за които говорим, е, тези проценти, за които говорим, са реалистични. И е, те казват, че трябва да направим две неща, ако искаме да постигнем целите. От една страна трябва да използваме целия инструментариум, с който разполагаме. Не трябва да се ограничаваме, например, само до а, използването на ядрена енергетика, а, не може да се ограничаваме само до лавенето, отвеждането на въглерода. В някои страни технологии от един вид са необходими, в други не. Второто изискване, което тази асоциация поставя, е да се подобри реформата и да се укрепи схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. Целта на СТЕ беше да намали въгръдните емисии с 1,74% на година за компании, които са в рамките на сектора СТЕ, но и вторичната цел за която се надявахме, беше да се даде тласък на развитието на нисковъглеродни технологии. Цената на въглерода обаче е такава в момента, че не се създава сигурността, която индустрията иска. Всички знаем, когато обсъждахме схемата за търговия с емисии преди 3-4-5 години, че е, е, очаквахме цената да бъде поне 30 евро на тон. Сега обаче е, това не е така и до 2020 година едва ли тази цена ще се увеличи, освен ако не предприемем действие. нези, които генерират емисии, казват, трябва да предприемем действие. Те казват, ако увеличим цената на въглерода е, чрез е, заделяне на квоти, чрез определяне на по-стрикни нива на, на таваните, ако увеличим намалението и то стане повече от тези 1,74%, то пазарите ще реагират на сигнала. Някои представители на индустрията казват, че трябва да се определи дата, дори всичко това да не се осъществи сега, може би 2025, може би 2300 година. Трябва обаче да вземем решение и да го обявим публично. Сега, за да може индустрията да инвестира. Колкото по-рано стане това, толкова по-големи ще са амбициите в дейността на индустрията. В заключение искам да кажа следното. Изправени сме пред свят на промени. Начина по който управляваме нашите економики, ще се промени в следващите няколко десетилетия. Ще има губещи и печеливши. Някои компании ще спечелят, други ще загубят. Същото въжи и за различните страни. С оглед на настоящото положение, ако не инвестираме в много по-голяма степен и ако не изпратим ясните послания към индустрията да инвестира, то нашата индустрия ще бъде от губещата страна. А това не може да си го позволим. Благодаря. Благодаря, Крис, за тези уводни думи. Надявам се, че дебата ще е жив. В моята политическа група беше проявен сериозен интерес за докладването в сянка по този доклад. Имаше доста колеги, които искаха да се занимаят с пътната карта до 2050 година. Така че най-накрая бях избран аз и ще помагам на Крис. Крис каза, че това е вероятно най-важният доклад по собствена инициатива, който изготвяме. Не, че не са важни и останалите теми, но наистина е така. Това е един от най-интересните доклади. Много рядко ни се случва да правим доклади, обхващащи бъдещи периоди за 50 и 100 години напред. Много рядко има такива политически визии и по-често се занимаваме с проблеми в крачка или най-много с някакви 10 годишни планове, които ни се виждат достатъчно дълг. Но сега политиците искат да погледнат до времето в средата на нашия век. Мисля, че е необходимо и е правилно да го направим. Защо? защото динамиката, която определя нашия свят, е изключително разнообразна и силна. Така че действително ни е необходим дългосрочен сценарий, за да постигнем амбициозната си цел, а именно да сведем до 2 градуса Целзии размерът на затоплянето. Знаем колко са проблемите в света, демографски проблем, все повече потребление на суровини, така че се очаква в това десетилетие проблемите да се увеличат. В този смисъл можем да се поздравим за това, че Европейския съюз, но тук трябва да отдадем дължимото и на САЩ, искат да имат визия за времето до 2050 година. Ясно е, че ще са необходими много сериозни инвестиции, инвестиционни цикли, например енергетиката има инвестиционни цикли от около 30-50 години. Така че това, което се строи се в момента като електроцентрали, ще съществува и след 50 години. Тъй, че е много важно да определим посоката, в която искаме да тръгнем, да определим какво трябва да очаква обществото и да можем да се преориентираме достатъчно на време. Обсъдихме доклада на Штерн тук и един от изводите беше, че навременните инвестиции, навременното преориентиране излиза по-ефтино, отколкото закъснялото преориентиране. Така че е, отрешаващо значение е, че сме си поставили целта до 2020 година. Отрешаващо значение е дали ще я постигнем, защото това ще промени много неща е, в областта на изменението на климата. Ако прочетете документа по този въпрос на комисията, в него се очертават 3-4 големи сектора. Енергийният сектор, целта е той да стане почти безвъглероден. А за да постигнем тази, за да можем да постигнем поставената цел промишлеността трябва да намали въглеродоемкостта си с 83 до 87%. Транспорта, включително авиотранспорта и водния транспорт, също значително трябва да намали своето, своите емисии на въглеводород. В строителството пък това намаляване трябва да бъде 90%. Тъй, че трябва да се строят само така наречените енергийно ефективни сгради. Що се отнася до транспорта, трябва е, да знаем, че електромоторът, е, водородният автомобил и така нататък ще трябва да заменят дизеловия и бензиновия двигател. А в енергетиката имаме избор възобновяеми енергии, цялата палитра, която съществува, но пък някои клонят към наблягане на атомната енергия, която при производството си наистина е безвъглеродна, а дали целият цикъл е нисковъглероден, това вече е друг въпрос. Освен това имаме технология за улавяне и складиране на въглеродния двуокис, която също трябва да се обсъди. Това, което искаме да направим е нова промишлена революция. От нея ще има и губещи, ще има и печеливши ще има а, промишлени сектори, които ще а, изчезнат, но ще се появят нови на тяхно място. Смятам, че трябва да обърнем внимание и на тази голяма промяна и начина, по който политиците могат да я балансират. Разбира се, че не искаме да има колкото може повече а, печеливши и колкото може по-малко губещи в следствие на предприеманите мерки. Така че задача на политиците е да помислят за компенсиране, за стимулиране, за нови професии, за нови квалификации, каквито в момента почти не се срещат. Европейският социален фонд има да върши много работа в това отношение, особено в държавите членки, и в регионите с големи градове също ще трябва да влезе в действие регионалният фонд, фондът за регионално развитие. Ще има и хора, които ще пострадат от прехода. И то сериозно. Първо, защото той ще е скъп. Е, терминът енергийна бедност ни е известен и това е тема, която също трябва да се отчита. Важно е, че когато определяме предвижданията си до 2050 година, да очертаем междинните стъпки до 2030, до 2040 година и ето това е най-интересното. За сега разполагаме с рамка до 2020 година. Сега вече е крайно време да помислим какво ще се прави по-нататък. Видях, виждам, че а, нашата колега от ИТРЕ която се занимава с тази тема, е при нас Итре, разбира се, се отговаря за темата. Нека заедно се опитаме да, каже, да очертаем новата си цел за възобновяемите енергоисточници 2030 година, за размера на енергийната ефективност до 2030 година. Това са все задачи, с които ще трябва да се справи ИТРЕ. Ние заедно ще работим за това. Искам да спомена още само две неща а, трябва да ни помогне седмата рамкова програма. За сега се предвиждат прекалено малко средства за възобновяеми енергии, за офшорна вятърна енергия, за геотермална енергия и така нататък. Смятам, че за сега се предвиждат прекалено малко средства за тях. И не на последно място, трябва да излъчим правилните сигнали по отношение на цените, Крис вече каза, ако е, цената за възобновяемия енергоисточник е два пъти по-висока от тази за енергоисточника, който води до въглеводород, няма да успеем да се справим. Освен това, Европа не бива да изчаква в конкуренцията с зелените технологии. Така че трябва да намерим механизъм за компенсация по отношение на изместването на въглеродните емисии, което е трансгранично. Това смятам са най-общо големите теми, с които трябва да се захванем. Виждам, че списъка от записалите се за изказване е дълъг. Първо романа. Заповядай. Хвала лепа, господ председник. Тократ... Благодаря, господин председател. Сега съм в малко по-различна роля в сравнение с резолюцията за измененията на климата защото тук представлявам не ИТРЕ, а съм докладчик в сянка от името на моята политическа група. Иначе съм съгласна с вас, съгласна съм и с казаното от докладчика по отношение на неимоверното значение на този документ. Според мен е наложително да обсъдим и да намерим решение за това, как да планираме мерките по-добре след 2020 година. Няма да се впускам в подробности. Не бива да пилеем енергия за подробностите. По-скоро трябва да намерим някаква обща ориентация, общ път. Ето защо мисля, че документът, който ще изготвим в крайна сметка, ще намери широка подкрепа. Стига да се договорим как можем да постигнем целите си до 2300 година. Добре е, че комисията на време е подготвила такъв документ, защото целта ни е да постигнем максимално стабилизиране на емисиите до 2050 година. А за това трябват много дългосрочни и добре обмислени мерки, за да се стигне наистина до нови технологии, нови инфраструктури, които пък ще изискват огромни инвестиции, осъществявани в продължение на десетилетия. За да имаме такава стабилност, трябва да очертаем общи, стабилни, солидни и сериозни цели. Те ми се дискусията да не се върти около това дали правилно са поставени целите до 2020 година. Така или иначе, ние вече сме си ги поставили и трябва да ги осъществим. Те са необходими. Въпреки това, трябва да се попитаме как точно ще съществим поставените цели. Към момента е много трудно да се констатира кое е най-добре да се постави като цел до 2300, до 2400, до 2050 година. Също така е важно да мислим в международен контекст. Надявам се дебатът по този документ ще продължи до тогава, докато научим и резултатите от Световната конференция по измененията на климата в края на тази година. Ще ми се също да обсъдим по-добре как можем да намалим емисиите. До сега дебатът за европейските емисии се въртеше само около производството, производствените емисии. Ако обаче сериозно искаме да намалим глобалното затопляне, трябва да се попитаме какви емисии причиняваме самите ние с начина си на живот. Трябва да преценим по-добре какво наистина ни е нужно за да живеем и какви емисии причиняваме, с какви емисии а, натоварваме природата. Само тогава можем да преценим сериозно колко, какъв е размера точно на изместването на въглеродните емисии. Съгласна съм с това, което вече беше споменато, а именно да се даде стимул на а, економиката която да даде нови възможности за устойчиво развитие. Както промишлеността, така и енергийният сектор са много важни в това отношение. Имаме първо стара енергийна инфраструктура, но тя освен това е и недостатъчна, тъй че инвестициите, които са необходими, наистина са огромни. В документа на комисията се прави анализ от от различни гледни точки. Няма да го преразказвам, но смятам, че подходът е много уместен. Наистина трябва да помислим как да пренесем този подход на международно ниво в рамките на световните преговори по намаляване на измененията на климата. Няма да успеем на време да намалим емисиите, ако технологичното развитие изостава, а за целта са необходими инвестиции, подпомагане, стимулиране, включително и на науката. Трябва да съобразим тези цели и с осмата научно-изследователска програма, която се изготвя в момента, от която очакваме комисията и която очакваме комисията да ни представи тази есен. Документът за хоризонтите за Европа 2020 трябва да отразява и нашия подход към решаването на проблемите във връзка с изменението на климата и всичко това в съответствие с финансовата перспектива. Говорих за интернационализацията на проблема. Това е изключително важен, според мен, въпрос. Не бива да го забравяме. Това са, има три аспекта на устойчивото развитие. Социален, конкурентоспособност и екология. Те трябва да вървят ръка за ръка и то в международен контекст, без да пренебрегваме нито единия от тях. Имам и някои въпроси, които си зададох, четейки документа. Изчетох няколко книги по темата и научих, че има различни модели, различни финансови инструменти, все с цел осъществяване на нашите цели в областта на климатичните проблеми. Кой инструмент да се избере, това зависи и от цените, например, за въглеродния двуокис. Комисията трябва да ни подготви добре добри задълбочени документи по въпроса. В сегашния документ на комисията, например, не видях прогноза за това колко ще струва на средния гражданин намаляването на емисиите. Що се отнася до енергийния сектор, напълно съм съгласна с вече казаното. От технологична гледна точка трябва да бъдем възможно най-неутрални, защото не можем да предвидим от сега цената на тази или онази технология, например за отвеждането и съхраняването на въглеводорода. В документа на комисията възниква и друг важен въпрос. А, в, а, той се споменава само ядреното, деленето на атомното ядро, което може да се използва до 2020 година. Не може да се набляга само на този аспект. Искам да попитам комисията как при изчисленията си, как изчислява, как предвижда, какъв дял ще бъде ще заема атомната енергетика от е, цялостната енергийна стратегия. Мисля, че документът иначе е много добре издържан. Предлагам да очертаем възможно най-специфични и конкретни мерки. Казах вече, подходът е добър, но трябва да внимаваме да не се загубим в подробностите. Документът на комисията може да бъде прият, и подкрепен. И ми се иска в Европейския парламент да има широк консенсус по този въпрос. Смятам, че и докладът по собствена инициатива трябва да се разбира като натиск с положителен знак от страна на Европейския парламент. Но нека да бъдем реалисти. Толкова от мен за сега. Благодаря, Романа. Аз бях лош пример, говорих 10 минути, всички говорят а, а, по 10 минути, координаторите би трябвало да говорят а, по 5-6 минути, другите по 2-3 минути, защото всъщност вече доста работа сме а, свършили. Председателя казва, Добре, всъщност така, ако караме, а, а, ще отчетем и вашето време за изказване тази сутрин. Ще започна, като кажа, че всеки път, когато обсъждаме пътната карта до 2050 година, всички се съгласяват, защото има много време и сме съгласни за, с целите за 2050 година. Изключително важно обаче, когато обсъждаме пътната карта за 2050 година, да а, имаме предвид пълния преход на нашата економика, която трябва да започне на някои равнища още от утре. За някои промени може би може и в други дни. И това трябва много внимателно да се а, отчете и много се радвам, че докладчика господин Дейвис подчертава това в работния документ. Критикуването на а, пътната карта на Европейската комисия а, казва съвсем ясно, че трябва да има економически а, е, смислено преминаване към нисковъглеродната въглеродната е, економика, е, има някакви жалони или цели, както искате да го наречете, това означава, че след 40 години ще имаме 40% намаляване, а през последните 20 години още 40% стават 80%. Значи 40 години за 40% и след това 20 години за 40% пак това не е линейно изменение и това, което се прави с тези жалони, не е линейна промяна и това е нещо неправилно, защото някои отрасли трябва да се задействат веднага, за да може други отрасли да намалят въглеродните емисии малко по-късно. Ако се върви линейно, това означава 10% на а, всяко десетилетие и сметката не излиза. Но това беше една, а, едно отклонение. Мисля, че това, което е важно да а, разгледаме секторния подход, ако се разгледа, както казва господин Дейвис, прехода в економиката, енергийния сектор е, е сектора, в който трябва да се извършат промените бързо. Ако не се премине към бъдещето с възобновяеми източници на енергия, това ще забави и другите отрасли, които разчитат на енергийния сектор. И това подчертава, че енергийния сектор трябва да се движи първи. Всички говорят за нисковъглеродни, но ние всъщност говорим различни а, о, енергийни отдели, ако говорим за възобновяеми източници на енергия или прехода към газ. Това е съвсем различен енергиен сектор. А, в сравнение с, с въглищата или прехода към ядрена енергетика. Така че ако искаме тази дългосрочна промяна към възобновяеми източници на енергия, не може да разчитаме на сегашната система, и това също е много важно да се подчертае. И сега става много важно а, да се отчете ефикасността. Ако погледнем всички съществуващи проучвания, знам, че госпожа Джордан е, настоява за повече проучвания и сега има много. Всички тези проучвания съвсем ясно заявяват, че ако искате да направите крачката, при това максимално ефтино, ще трябва наистина наистина да се направи така, че да има енергийна ефективност, защото колкото по-малко енергия а, изхвърляме, толкова по-малко енергия ще трябва да внасяме от а, държави извън Европейския съюз или да търсим альтернативи. Аз много се радвам, че господин Лизе също тук, защото енергийната ефективност е също тема, която трябва да разглеждаме в нашата комисия, естествено в тясно сътрудничество с комисията комисията ИТРЕ. И това, което е много важно, в крайна сметка, да завършим нашия доклад с непосредствени действия, защото може да сме напълно съгласни с дългосрочните цели, но трябва да се договорим за непосредствените действия, за да може да се постигне зелена економика, независимо от това как ще я наричаме, тъй като зелена економика е термин, който дразни хората, но економиката на бъдещето. Следователно е необходимо да се постигне преход в енергийния сектор. Транспортния сектор е също така труден сектор и трябва да му се обърне внимание. На трето място трябва да има ценови стимули, за да може промишлеността да инвестира в нови технология, не само да си купува ефтини кредити за въглероден диоксид. И последното нещо, което искам да кажа, господин председател, е, че трябва наистина да изпращаме правилен сигнал за цените, за да може да се стимулира а, производството. Радвам, аз много се радвам, че този доклад няма да свърши като моя доклад, защото с напредъка на времето се установява, че все повече и повече хора осъзнават, че трябва ценовата политика да е добра. Шел също така търси този сигнал, ценови сигнал, в връзка и с краткосрочни действия, а не само с един хоризонт до 2050 година и мерките за следващата година ще бъдат подкрепени. Благодаря, вие бяхте пионер за широкия консенсус по доклада Дейвис. Госпожа Дегрейн. Благодаря. И аз съм съгласна с казаното относно необходимостта от желони, междинни стъпки, наред с дългосрочните цели. Ако ще определяме междинни стъпки, те трябва да са с практичен характер, да ни водят към правилната цел и за това ясно трябва да кажем, че няма как да се връщаме назад. По отношение на това, което се казва за целите до 2020 година, трябва да кажа, че не трябва да се отказваме от тези 30%. В рамките на нашата комисия в миналото вече сме заявявали това. Тази цел е важна, макар че в настоящата пътна карта пише 25%. Мисля, че тази цел е изключително важна и с оглед на казаното от Йо на именно, че индустрията трябва да знае какво е чака. трябва да кажем ясно, че не говорим за някакви мъгляви цели, а говорим за практични стъпки и цели, свързани с средносрочното изпълнение и дългосрочното изпълнение. Ако това не се случи, ще ни изпреварят, както каза и Крис Дейвис. За мен въпрос по отношение на конкурентоспособността не е дали можем да си позволим тези стъпки, а можем ли да си позволим да не ги предприемаме. Защото ако не предприемем тези стъпки, други страни ще ни изпреварят и ние ще трябва да внасяме технологиите, от които имаме нужда. Освен това, трябва да говорим не само по отношение на иновации и инвестиции за иновации, но и да споменем положителния ефект до който може да доведе предприемането на едностранни стъпки, дори да нямаме подкрепа. В а, моя избирателен район аз, например, знам за една корабостроителница, която губеше все повече и повече поръчки, хората напускаха тази корабостроителница, обаче премина към нов вид на работа, не толкова енергоемък и сега преуспява. Така че промяната в технологиите не води задължително до неуспех и фалит. Ще има естествено губещи и печелещи, но в рамките на една и съща индустрия промените могат да се окажат и полезни. Ясно е, че Европейския съюз трябва да изпрати ясен сигнал към сектора на енергетиката. За мен ядрената енергетика няма как да е възобновяем източник, няма нужда да се повтарям тук. По отношение на важността на енергийната ефективност, в този доклад ясно трябва да подчертаем нейния принос за постигане на целите. Това е изключително важно. Няма смисъл да говорим за пътна карта, ако в нея не присъства такъв мащабен раздел, посветен на енергийната ефективност. Както каза Бас Айкхаут, трябва да има незабавни действия. Вие, господин председател, сте казвали, както и Бас Ейхаут, че трябва да има инвестиции в сектора на транспорта. Трябва да подчертаем необходимостта от инвестиции, научна дейност. И в заключение, разбирам идеята е един работен документ да приканва парламента към една по-ясна визия за бъдещето, но е важно да говорим за конкретни действия. Искаме те да бъдат споменати, да има специфични цели, да говорим за енергийна ефективност конкретно и да кажем ясно и точно, че ако искаме да сме енергийно ефективни, трябва да сме не само иновативни, но и да направим правилните инвестиции на правилните места, както и да изпратим точния сигнал за индустрията, за да може промяната да помогне на индустрията, да не вреди. Благодаря. Следващия оратор. Sì, grazie Presidente. Beh, innanzitutto vorrei dire... Благодаря, господин председател. Искам да кажа на зелените и преди всичко на колегата Айкарт, че това, което казвате е много важно, но не може така. Ето, пред нас има бутилки с вода, газирана, вътре има въглероден двуокис, но шегата на страна, сериозно за работния документ. До 80-те години някъде говорехме, не предполагахме какво ни чака тогава. Бяха първите гласове, които заговориха за изменение на климата, за повишаване, за глобално затопляне. Чуваха се какви ли не неща. Повестниците пишеше какво ли не, но всъщност Нищо не последва от това. Въпросът не е такъв, че да може да се вмести в един работен документ. Има много мнения, които не споделям. Не съм сигурен, че има изменения на климата. А ако въобще има такива изменения на климата, те са в световен мащаб, тъй че едва ли има значение дали Европа няма, ще вземе или няма да вземе мерки. Глобалното замърсяване на околната среда, измененията на климата са световен феномен. Какво е, какъв е смисълът от СТЕ, след като Китай не участва? Тъй, че важното е да обсъдим какво Европа може да постигне, например да удари си умрук по масата в Дърбан. Трябва да успеем да накараме всички държави да помислят за намаляване на своите емисии или пък да имаме коража да увеличим митата за продукти от страни, които не намаляват емисиите. Всичко останало е самозалъгване. Сега, какъв е смисъла да затваряме предприятия, ако от това няма да последва нищо за световното ниво на глобалното затопляне? Например, ето тук се говори за обсерватория на остров Хавай, където са измерени въглеродните емисии. Сигурно трябва да се проверят нещата, но там наскоро имаше изригвания на вулкани. А, мястото е характерно и с какви ли не ветровете, тъй че в определени периоди емисиите могат да бъдат най-различни. Аз не твърдя, че вулканите или ветровете са виновни, но просто трябва да се проверят тези неща. Сега да намалим емисиите с 80% до 2050 година, извинявайте, но това е пълна утопия. Нека първо да изчакаме да се произведе водородния автомобил, да изчакаме тази научна разработка, която ще бъде чудовищна. Нека първо да отделим средства за изследователска дейност, да изчакаме да се появи и тогава, може би, ще успеем да разработим някакви технологии, които да произвеждат енергия без да има въглеродни емисии. Не може сега, когато Европа е в дълбока криза, да заговорим за 85% намаляване на въглеродния двуокис до 2050 година. Извинете, ама все едно, че казваме на хората, няма никакъв смисъл да инвестирате в е, Европа, идете се наиграйте в трети страни. Не може нито един сериозен законодател, нито един сериозен политик да си позволява такова нещо. Освен това, кой е казал, как ще се развие примерно автомобилната промишленост. Има економически индикатори, параметри, които показват, че в момента има голям спад в печалбите на автомобилните концерни поради намаляване вероятно на покупателната способност на населението. Който е писал доклада, вероятно не е чел и економическите новини, защото не е разбрал, че в Европа има страхотна криза на автомобилната промишленост. Затварят се предприятия, местят се предприятия или предстои преместването им. когато кажем, че Европейският съюз трябва едностранно да намалява емисиите си, дори ако няма международно споразумение за тях, ние просто говорим невероятни неща. Не може така. Това е чисто политически документ, който е абсолютно неприложим. Благодаря, господин Роси. Благодаря за това пределно ясно изказване, е, което очертава вашата позиция. Сега е, Марио Пирилю. Фолкър Крамър трябва да си тръгне в 4 часа, затова нека първо на него да му дам думата и след това на Перилю. Много мило, че се съобразявате, господин председател. Благодаря ви. Мисля, че обсъждането на работен документ е подходящ форум за провеждане на принципен дебат. И мисля, че сега е точния момент да престанем да влагаме толкова емоции и идеология, както сме прекалявали през последните години. Вероятно, вие знаете, аз съм от бившата Германска демократична република. Там съм израсъл. И след провала на тази държава и възоснова на опита си от нея, се отнасям дълбоко недоверчиво към дългосрочните планове. Защо? Защото до сега не съм видял такъв план, който да не се провали, който да не се окаже е, разминаващ се с действителността. Може да би прозвучи куриозно, но беше така. Имаше голям социалистически план за прелом в Съветския съюз, когато Сталин е имал намерение да прекрои Съветския съюз, да прати атомни сонди в космоса и какво ли не. Днес всичко това звучи куриозно също така са се обсъждали е, технологии през 50-те години. Господин председателя вероятно знае, като представител на своята партия, е имало консенсус между Вили Бранд и е, Конрад Аденауър огромната част от енергопроизводството в Германия да е от атомна електроенергия. Знаем какво е сега положението. Германия си затваря атомните централи. Искам да кажа, че ако от сега започнем да пишем и да чертаем планове за след 50 години, това е просто нереалистично ние просто не знаем какво ще бъде тогава преди 30 години кой мислеше за интернет, кой мислеше за GSM-и. Просто ние ходим след, ние куцаме след реалността. Трябва да внимаваме да не направим някакъв план, който да се провали като всичките планове на Сталин и следващото поколение да се пита какви са били тези глупаци тогава. И сега конкретно по документа на Крис Дейвис мисля, че е крайно време да се запитаме, знаем ли всичко? Наистина ли знаем всичко за причините за измененията на климата. От години говорим за Международната конференция по промените в климата и смятам, че е логично да попитаме. Нищо не твърдя, задавам логичен въпрос. Дали изводите там са достатъчно е, обективни. Има много учени, които загърбиха МКПК, просто защото смятат, че не са били чути, защото смятат, че там е, дискусията е била прекалено едностранчива. Има немалко учени, които междувременно преминаха на съвсем други позиции. А, Крис Дейвис цитира един английски център, който говори за повишаване на температурата от 3 до 5 градуса, но има друг институт, други институти, които правят изчисленията на друга база. НАСА излиза с съвсем други изводи и така нататък. Тук искам да цитирам един немски учен, Ханс фон Шторх, който не се съмнява, че е необходимо да намалим емисиите от въглероден двуокис, но а, го очудва прекаленият ентусиазъм на политиците. За наука ли става дума или за натаманяване на нещата към политическите тези? Мисля, че има достатъчно а, изводи, които ни карат да мислим, че още не знаем, а, нямаме достатъчно знания за темата. Още нещо трябва да признаем. Останалата част от света не е склонна да се присъедини към нашата стратегия. Няма никакви шансове за сключване на международно споразумение за намаляване на СО2 емисиите. Просто има економически проблеми и разногласия, които са непродолими. Тъй, че да не мислим за такова споразумение, а да помислим за друга стратегия, основана преди всичко на два момента. Първо, ако може задължителни международни цели по отношение на изследователската дейност и на второ място стратегия за приспособяване към неизбежните изменения на климата. Благодаря. Председателят понеже обеща, понеже обеща да излезеш, ти дадох две минути повече. Чухме Фолкър Крамер, сега преминаваме към Марио Перилио. Заповядай, докладчик от Итра. Грация, президенте. Ринградзио. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дейвис за различните критични бележки, които включва в своя документ. Той внася яснота по отношение на тази пътна карта, по отношение на економическото и социалното въздействие в Европейския съюз. Повдигнатите въпроси са много и са разнообразни по своя характер. Виждаме, че ще е трудно да се постигне консенсус, ще е трудно да се създаде такава пътна карта. Има много взаимни връзки тук между правомощията на нашата комисия и комисията ИТРЕ, трудно ще се стигне до консенсус в пленарна зала. От известно време работя по тази пътна карта, работя и с документите на Международната комисия за измененията в климата. Знаете, че като цяло се твърди, че има пряка връзка между повишаването на емисиите на въглероден двуокис и затоплянето на климата, макар че това не е единодушно прието като теза. Казва се, че трябва да намалим емисиите така, че температурата да не се увеличава с 2 градуса по Целзий. Става въпрос за драстично ограничаване на емисиите. Както казва господин Дейвис, трябва да действаме ефикасно и ефективно и максимално бързо. Трябва обаче да сме реалисти и да поставим ударението върху това, което е постижимо. И да действаме максимално бързо, но така, че да подмогнем не само околната среда, но и економиката и създаването на работни места. Тук има много различни елементи и всичките трябва да се четат. Много различни мерки могат да се предприемат, защото нито една от тях сама по себе си няма да е достатъчна за постигането на намаляването на затоплянето на климата. Имаме основни елементи като енергийната ефективност, научната дейност. Наблюдението на измененията в климата – по отношение на наблюдението, то трябва да се осъществява, за да видим как може да се намали въздействието върху климата. Трябва да има цялостна координация. Но нека да не забравяме, че в Европейския съюз ние пораждаме само 10% от световните емисии. Така или иначе трябва да поведем останалия свят, да дадем пример на третите страни. Това ще стане като накараме нашата индустрия да намали своите емисии. Научно-развойната дейност е изключително важна в тази връзка. По отношение на крайния срок до 2020 година, трябва да кажа, че би трябвало да имаме система, която да работи по-ефективно до тогава, трябва да има проучвания на това как да се извършва съхранението на въглерода, да се направят проучвания на осъществеността на всичките проекти. Тези проценти залегнали в така наречената цел до 2020 година трудно ще бъдат постигнати. Защо обаче да не инвестираме малко повече в енергийната ефективност на сградите? Защо да не създадем план за действие по отношение на повишаването на енергийната ефективност? Интелигентните мрежи и интелигентните електромери могат да помогнат в това отношение. Благодаря на господин Марио Пирило. Благодаря за това изказване от името на ИТРЕ. Продължаваме с... Йоргенсен, благодаря и благодаря на Криса от личния работен доклад. Повечето държави имат Академия на науките, но никой, никой не се съмнява, че има парников ефект – и че глобалното затопляне, климатичните промени се дължат отчасти на човешки действия. Никой не се съмнява. Така че да се обсъжда дали това е антропогенен проблем, за мен е безсмислено. Ако погледнете а, числата, 98% от учените твърдят, че това е голям проблем. Ако някой от вас а, получи балки в сърцето, а, отидете на лекар, а, той ви казва замете лекарства а, добре, вие решавате да отидете на лекар, търсите второ мнение, трето мнение, 98 мнения. А, двама от лекарите, ако решите 100%, 100 мнение да получите, ви казват, че нищо ви няма, въпреки всичко, вероятно ще вземете лекарството. И това ме кара да кажа, че може би би трябвало да се опитаме да видим дали можем да постигнем съгласие по нещо друго Нещо, което е безспорно, нещо, по което мисля, че всички може да се съгласим, независимо от това дали смятате, че климатичните промени са причинени от човека. Цената на горивата расте. Да погледнем нефта. Ситуацията в Китай ще продължава да се развива Китай расте с, има растеж 8%. Китай ще използва 99 мега мили, милиона барела в 2030 година. Това разбира се ще увеличи цената. И дори ако не виждате това като екологичен проблем, Въпросът се поставя кой ще бъде най-конкурентоспособен в бъдещето и ние всички споделяме становището, че Европейския съюз трябва да е най-конкурентоспособен. Вчера беше одобрено ново правителство в Дания. Те внесоха програма. Новото датско правителство се е ангажирало да намали емисиите на въглероден диоксид с 40% до 2020 година половината от електричеството, което ще се консумира, ще бъде от вятър и 100% до 2035 година ще бъдат от, ще се произвежда от възобновяеми източници. Аз не знае дали това ще може да бъде направено, но а, скоро това ще бъде закон в Дания. Аз много се надявам наистина, че ще можем да направим, а, по, да изготвим изходно европейско законодателство. Добре, това са добри новини от Копенхаген. Преди имахме лоши новини от Копенхаген, сега пък имаме добри новини и се радваме. Карл Хайнц Флоренс има думата. И аз винаги се радвам да чувам добри новини от държавите членки. Защото, особено когато говорим на тази тема, не винаги е така. Затова смятам, че много добре трябва да си спомним какво до сега сме решили и какво до сега сме осъществили. Мисля, че има голям дисбаланс в това отношение. Именно за това не съм от хората, които жонглират с цифри, но има едни основни числа в доклада, с които съм съгласен. По принцип ни трябват тези стойности, трябват ни и сроковете, защото ако а, искаме да имаме дългосрочно планиране, особено за предприемачите, трябва да имаме и данни от предприемачеството, иначе дългосрочни инвестиции не са възможни. Да кажем, нова електроцентрала, може би след 30 години ще трябва да бъде затворена, когато вече не работи на газ и така нататък. Тук бяха изложени доста правилни аргументи, но на колегата Крамер мога да кажа, че тези неща съм ги чувал и в извънредната комисия, временната комисия по е, климатичните промени. Там съм бил и докладчик. Е, имам чувството, че човек, ако каже в днешно време, че може и да няма изменения на климата, става герой а тези, които наистина работят и полагат усилия да се борят с тези изменения, не са така популярни. Имаме такава промишленост в Европа, която излъчва емисии. Никой няма да я спре. Единственото, което може да и противодейства са новите технологии, разработките. Грешката ни е, че не използваме този шанс. Шансовете не кацат сами на рамото ни. Трябва да си ги вземем. Крис Дейвис е много прав, че трябва стабилност при планирането, трябва да бъдат излъчени правилните сигнали. Промишлеността се ни нуждае от тези сигнали. Аз съм от страна, в която беше взето елементарно решение. Решението е решение, но какво, как ще го използваме? Как ще намалим бюрокрацията? как ще направим по-добро планирането. Ето това трябва да решим за следващите 10-15 години. У нас една чудесна река, не толкова голяма колкото Рейн, но все пак много хубава, се, както се казва, ренатурира, т.е. по нея вече не може да има вецове. И това е известна грешка. Смятам, че трябва да се търсят решения за ускоряване на иновациите, така че те да бъдат реални. Освен това, някой каза, т.е. Крис Дейвис каза, че в бъдеще не бива да допускаме да се проваля доклад за измененията на климата. Може би имаш предвид доклада на колегата Айкхок, който аз високо ценя. А, не е хубаво да се отказваме от истинските цели в името на това да намерим подкрепа в комисията, за да можем да прокараме едно или друго. А, сега между 20 и 30% има разлика. Благодаря. Grünes Raubrittertum. Was wäre denn jetzt ein schwarzes? Това беше така против зелените. Сега да видим. Фритон Арсенис. Thank you very much, Mr. President. Благодаря. Вярно е, както каза и господин Флоренц, че гледаме само зелената част от европейския дебат – но много често решенията се взимат нерационално. Много често решенията, които се пораждат в колегиума на комисарите, се разводняват в съвета. Някой трябва да следва логиката. Аз не искам да се приемам като зелен, но следвам логиката. Пали, а, парите. Естествено, че парите са едно от най-главните неща. Тук а, казахте, че 17,3% по-низки трябва да са емисиите до 2020 спрямо нивата от 90-та година. Близко сме до постигането на целта. Трябва да направим още малко усилия подкрепям и добрите новини, които дойдоха от Дан Ньоренсен. 40%. До 2030 година тези 40% може да се окажат и недостатъчни. Мисля си, че трябва да укрепим тази пътна карта и ако не друго, поне да дадем своята подкрепа. Цената се оценява на около 270 милиарда евро годишно. Но ако погледнете и спестяванията, свързани с намаляването на вноса на горива и от енергийна ефективност, то имаме един диапазон между 170 и 320 милиарда евро най-вероятно спестяванията ще бъдат много по-големи. Очакваме да създадем освен това милиони и половина работни места. Освен това, в страни от спестяванията по отношение на вноса на енергийни източници, през 2030 година ще имаме 17 милиарда евро годишно, и 30 милиарда през 2050 от подобрението на функционирането на економиката. Това увеличение с 1,5% на инвестициите се очаква да бъде да бъде по, по, по-малко от това, което е в Китай. Имаме 20,5% в Китай и 26% в Корея. Така че общо взето трябва да положим повече усилия. Благодаря, Рихард Зебер. Благодаря. Може би е известно интелектуално предизвикателство да обсъждаме политически мерки за следващите 50 години, но мисля, че трябва да не трябва да губим целта от очите си. Никой не поставя под въпрос или не отрича измененията на климата. Това, за което става въпрос е доколко има смисъл да приемаме документ и да си мислим, че всичко, което впишем в него, вероятно ще настъпи. Това е грешка, човешка грешка. Човешкият напредък не е механична система, върху която политиците могат да влияят. Най-късно след появата на квантовата физика трябва да сме разбрали, че даже и физиката не може да ни даде а, конкретните отговори, които искаме. Айнштайн, например, казваше, че Господ не играе на зарове. Защото квантовата физика наистина доказа това. Сега говорим за една много по-комплексна система, а именно развитието на нашата планета. Така че нека да не губим връзка с реалността. Интересно е да си помислим какво би станало и да помечтаем, но припомням, кой през 80-те или 70-те години на миналия век в тази зала вярваше, че ще падне желязната завеса. Вчера беше деня на обединението на Германия. Искам да кажа, че никой не може да предскаже бъдещето, колкото и да ни се иска да е така. А, технологичната революция – ние не можем да предпишем технологична революция. На, никой не е, на никого не е било предписано да разработи теорията на относителността и никой не е предвидил, че тя ще бъде разработена. Да, можем да създадем рамкови условия – за производство на енергия, но нека бъдем малко по-скромни, по-смирени като политици и да помислим какво наистина можем да направим и какво наистина не можем да направим. Това, което можем да направим е документът да бъде една моментна снимка на състоянието, в което сме сега. Припомням, че единственият континент на света който е въвел търговия с въглеродни емисии, е Европа. И, и с, изненадан съм, че Крис Дейвис казва, че трябва да бъдем по-амбициозни, защото други страни ще ли да ни изпреварят в това отношение. Значи, това, че ние си поставяме едни е, цели, това или стимулира технологичното развитие или не. Ако не го стимулира, значи целите са били погрешни. Така че линейното постъпателно развитие на технологиите през следващите 50 години не може да се предвиди. Авантюристично е да предписваме. Вероятно вероятно всички сме чели Херман Хесе, който в една своя книга казва, че всеки политик се оказва глупак след време. Така че не можем наистина да си вярваме, че сега ще решим нещо, което ще е валидно през 2050 година. Благодаря на Рихард Себер. Тук му е мястото да разкажа един анекдот защото тук се говори да не предсказваме следващите 40 години. През юли имаше е, изложба на парламент е, за биоразнообразието. Аз я открих в Берлин и директора каза, заповядайте, ето ги тук са динозаврите. Този най-големият е живял преди 150 милиона години. Този средният е по-близък до нас по време, отколкото до големия. Той е живял преди 67 е, милиона години. И аз казах, в е, промишлените времена това са 10 е, поколения. За 200 години тук ние унищожаваме това, което се е създавало милиони, за милиони години по време на динозаврите. Тъй, че можем да понадникнем в бъдещето. 40 години са нищо в сравнение с историята. Ние просто нямаме достатъчно възможности да си представим, не сме способни да си представим колко много, колко малко, малка част от времето са 40 години. Освен ако не решим, че човека не влияе върху климата, тогава е излишно това, което правим. За съжаление, ще трябва да приключа списъка от е, изказвания. Остава Ана Росбах, но трябва да спазите трите минути, моля ви. Благодаря. Странно е, че на всички дадохте толкова много време, а на мен не. Ще се опитам да бъда кратка. Искам да благодаря на Крис Дейвис има големи разлики в момента в рамките на Европейския съюз. 2050 година изглежда достатъчно далеч. Става въпрос за визии за бъдещето, които обаче представляват твърде голяма хапка за много от държавите членки. Както Дан Йоресен справо каза, и аз съм от страна, която обяви една нова политика – ние искаме от следващата година да започнем да работим за целта 40% от възобновяеми източници. Става въпрос за политическа воля. Аз съм работил в страни, в които има енергийни монополи, Знаете, че сега се говори за Северен поток и така нататък. Чрез тях ние пречим на най-добрите практики на влизането на нови начини да се снабдяваме с енергия, пречим на научната дейност в рамките на енергийната област. За това вместо да правим много неща и да комбинираме различни елементи, по-добре да отделим повече средства и подкрепа за научната дейност в областта на енергетиката, защото имаме слънце, имаме вода, имаме източници, които могат да бъдат използвани и да се използват те за общото снабдяване на енергия в Съюз. Надявам се, че спазих срока. Две минути говорих. Благодаря. Фантастично всичко казахте за две минути, Андрей Цалони. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, поздравления на Крис Дейвис е документа, който подкрепям 100%. А, Човек трябва да реши е, коя страна ще подкрепи, но Европейския парламент трябва да покаже отговорна позиция по глобалното затопляне. е, Европейския съюз би трябвало да бъде глобален лидер на този фронт. Няма друга възможност. Аз очаквам задължителни договорености между промишлени сектори. Има много научни данни, но доказателствата съществуват ли да по полюсите се топи. На Страс, в Страсбург се проведе заседание миналата година през декември и беше невероятно, да, че изслушахме хора, които отричаха климатичните промени с най-странни аргументи. Ако Европа не направи нищо, ние просто ще изостанем в състезанието с новите економики и тяхната слънчева енергия ще има не само глобално затопляне, ще има и други ефекти, загуба на биоразнообразие, на видове прелетни птици. Много видове ще изчезнат, включително а, и а, животни, които са важни за селското стопанство. Също така виждаме едно увеличаване на водораслите близо до брега. Това ще повлияе на туризма. Може да има и нови заболявания за хората или може би може да има заболявания а, които не са били типични за даден район. Ние изслушахме това, което беше казано вчера от директора на ам, Европейския център по контрол на заболяванията, който говори също така за климатичните промени и тяхното въздействие върху разпространението на заболяванията. Ако имаме работна пътна карта до 2050 година, това е един ценен инструмент за упражняване на натиск върху съвета и комисията да действат бързо и отговорно. Мисля, че нашата комисия би трябвало да представи ясна политика, с която да обясни целия парламент. Нещо, което беше много беше, което беше казано вече, е, че подкрепям този документ. И сега Петър Лиза има думата. Благодаря, господин председател, въпреки съкратеното време поради предходната дискусия, трябва да кажа нещо принципно. Не, не бива да забравяме доклада Штерн, когато говорим за изменение на климата. Економическата криза от 2009 година се предвижда, се, т.е. Стерн предсказва, че това е най-малкото, което може да ни се случи. Стърн, който е бивш главен економист на Световната банка, казва, че около 5 до 20% ще е намаляването на брутния вътрешен продукт на страните в света, ако не направим нищо против изменението на климата. Да, разбира се, има много спекулиране във всичко това, но един учен, който се занимава с измененията в климата, който веднъж се опита да разговаря с мен по този въпрос, ми каза, Господин Лизе, посочете ми един метод на опериране, медикамент или е, метод на терапия, по който да има единодушие. Няма 3000 лекари в света, които могат да се разберат, че еди коя си е, терапия е единствената. А какво искаме от едни хора, които са се събрали на МКПК. Значи, ако обаче едни лекари се съберат и 3000 души се разберат да препоръчат нещо, ние трябва да го следваме. Иначе рискуваме много. Искам да поздравя комисията, макар че беше критикувана като твърде малко амбициозна или прекалено амбициозна. Аз мисля, че комисията е намерила правилния път. Добре е да обсъждаме дългосрочни цели. Добре е обаче, е, добре да си помислим какви конкретно ще бъдат те. Сега, ако смятате, че едно линейно постъпателно движение от 90-та до 2020 година е прекалено амбициозно. Аз не мисля така. Ние едва отскоро обсъждаме конкретни мерки. Така че линията е правилна, числата и параметрите са последователни и логични, трябва да ги подкрепим. Много е важно, че става въпрос за енергийната ефективност. Ефективността е неделимо свързана с тази пътна карта. Затова трябва да постигнем целта за Европа 2020. Но трябва да да определим междинните стъпки 2300, 2400, 2050 година. Колко ток ще спестим? Ако спестим ток, няма да има нужда да се строят нови мощности. Така че наистина комисията трябва да бъде по-конкретна, но не бива принципно да се обръщаме срещу нея, а да работим с нея по осъществяването на тази стратегия. Председателят, благодаря следващия оратор. И не Яла Сенде. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Няма да говоря по съдържанието на този доклад, защото колегите вече достатъчно много говорих по него. Е, мисля, че има проблем обаче с испанския превод на документа. Имам предвид последната точка, където се споменават нашите възможности. Има два кратки параграфа. По време на война нещата се случват бързо. Намират се пари, преодолява се бюрокрация, предприемат се действия. Аз не съм съгласна с тази теза. Разбирам, че Крис Девис използва а, такива сравнения от военно време, за да покаже, че трябва да се действа бързо, но а, бих искала да ви приканя да заличите тези фрази, защото е, изглежда, е, създавате впечатлението, че когато има война, нещата не са чак толкова черни. Има и положителни елементи, а това не е така, аз не съм съгласна. Втория абзац казва, че имаме глобално затопляне, което няма непосредствения характер на война, но е бавно движещо се бедствие, което ще има точно толкова тежки последици. Разбирам идеята, трябва да има радикални мерки за справяне с измененията в климата и глобалното затопляне, но не мисля, че трябва да се говори за война. Не може войната да бъде е, обличана в е, положителни краски. Трябва да сме малко по-сериозни. Благодаря, София Окони. Благодаря, господин председател. Аз няма да повтарям всичко, като беше казано. Съгласна съм с това, че документа на господин Дайвис е много добър чух и вашия вид, напълно съм съгласен с, с вас а, във връзка с, с намаляването на замърсяването и конкретно в този случай, с изключение на това, че аз мисля, че извън идеята за ограничаване и а, нормиране на нашите предприятия, а, това а, ги кара те да страдат а, и да изпитват затруднения в тяхната производствена дейност. Аз бих желала Европа да дефинира една добра е, е, е, амбициозна промишлена политика, политика, която да насочена към научни изследвания, които да бъдат конкурентни, разбираеми, за да може да се покаже, че Европейския парламент може да работи в регионалната политика, главно чрез научни изследвания, чрез иновации. Струва ми се, че 350 милиарда евро, евро за регионалната политика, политиката на сближаване са твърде малко в някои държави членки, които имат потребление по-малко от 20%. Е, всъщност ме карат да кажат, да, наистина, ние трябва да имаме амбициозна политика. Всички сме съгласни с това. Също Както а, сме съгласни обаче, че трябва да провеждаме политика на научни изследвания, която да е конкурентна, за да може да помогнем на нашите предприятия да намерят начини, нови начини и средства за извличане на шистов газ без съмърсяване на околната среда. Необходимо е да се направят тези стъпки и това е пътя, който които би трябвало да изберем. Благодаря. Председателят, благодаря. До тук дискусията. Тя беше много богата. Чука се разнообразни мнения. Чудесно е, че обсъждаме така задълбочено. Сега искам да дам думата на комисията от главна дирекция Климат. Благодаря. Искаме благодаря на господин Дейвис за този работен документ. Благодаря ви за полезния и оживен дебат. Нека да направя няколко коментара и ще взема повод от някои въпроси, които засегнахте. Няма да говоря по всички въпроси. На първо място международното измерение, връзката на тази пътна карта с международния дневен ред. Остават ни няколко месеца преди Дърбан в Канкун световните лидери се споразумяха за тези два градуса възоснова на казаното в рамките на МКИК. В Канкун повечето от държавите поеха обещания, новопоявяващите се економики имам предвид, а те отговарят за 80% от емисиите. Така че ние сме подели инициативата, но действията не са достатъчни. Така че по отношение на протокола от Киото целите трябва да се е, следват малко повече и даже да се определят по-стрикни цели. Чух коментари по отношение на тази пътна карта. Говореше се за нещо като генерален план за предсказания за това как ще изглежда света през 2050 година. Важно е, възоснова на съществуващото познание, да анализираме какво можем да направим. Какви могат да бъдат а, ключовите технологии, къде трябва да инвестираме, къде са възможностите за Европа, къде можем да отстъпим, къде можем да компенсираме и съответно да предприемем политически действия. Трети коментар по отношение на желоните. Желоните са изключително важни в тази пътна карта, защото всъщност те са по искане на индустрията. Индустрията иска именно да има повече яснота, за да може да се направляват по-добре инвестициите. Нека да сме наясно, че става въпрос за инвестиции в продължение на 20, 30, 40 години. Инвестициите имат нужда от дългосрочна перспектива, за това и желанията са полезни. Това не са цели. Целите, например, до 2020 година са свързани с вътрешно намаляване на емисиите. Имаше въпрос по отношение на линейния характер. Няма линейен характер и има конкретна причина за това, защото някои технологии ще се появят малко по-късно. Говорим за електрификацията на транспорта или улавянето, отвеждането на въглерода. В цялостен мащаб тези технологии ще се използват чак след 2025 година. Госпожа Йордан зададе два въпроса относно разхода за потребителите. Това е важен въпрос. В оценката на въздействието ще имаме подробен анализ, какво ще означава всичко това за домакинствата с течение на времето. Големия въпрос е свързан с необходимите инвестиции и спестяванията от гориво вследствие на инвестициите. Оценката показва 270 милиарда на година. Спестяванията от горива ще са общо взето също толкова големи и това е важно. Къде обаче трябва да се инвестира? И как да се финансират предварително инвестициите? Имаше въпрос по отношение на ядрената енергетика. В нашите сценарии отчитаме съществуващите политики от държавите членки. Естествено, анализа беше направен преди аварията в Фукушима. В анализа се казва, че в Германия ще има постепенно извеждане от експлоатация на АЕЦ. Независимо дали говорим за преди Фукушима или след Фукушима, през 2050 година не планираме да е, има ядрена енергетика в Германия, но в е, други държави всъщност тя си остава. Благодаря. Благодаря на Стефан Ферегуц, благодаря на обясненията, за обясненията на комисията. Иска ли Крис Дейвис да направи обобщение? Благодаря, господин председател. Господин Парило който а, пише становище за комисията а, по промишлеността. Ние работим по правило 50. комисията по промишлеността се занимава, има правомощия в определени сфери, които би трябвало да бъдат внесени на, на господин Перило, мисля, че следващия вторник, във всеки случай следващата седмица. По въпроса за пре, писмения превод, ще направя среща преди текста да бъде изпратен за превод. Има много неща, които бих искал да кажа да обсъдим вулканите на господин Роси и на Холгър Крамер за слънчевите явления, но Дан Йоргенсон доста добре се справи с, с тези проблеми. Павчето от коментарите отразиха противоположните становища. Няма да се занимавам с тях по-отделно. По въпроса за молбата на Карл а, Хайнц Флоренц. Естествено би било добре, ако може да се установи нещо като консенсус между политическите групи и да се гласува добре в парламента за едно предложение, което да одобри пътната карта, целите, аз съжалявам, ако език ми и лиричните отклонения са разстроили някого. Наистина войната стимулира промишлеността. Американците в 60-те години зададоха една амбициозна цел да достигнат до Луната а, винаги би трябвало да се залагат реалистични и достижими цели. Всички ние знаем, че до 2050 година има много време. Повечето от нас ще гледаме теменушките отдолу. А, амбицията обаче за 2030 година и 2004 40-та година е много по-важна. Е, аз се надявам, че комисията, Европейската комисия ще обсъди тези въпроси с колегите, които разработват работна, е, пътната карта за енергетиката. Карл Хайц говореше за партньорство. Най-големия потенциал за партньорството се крие в факта от това, че всички ние, много от нас, поне тук, искаме да заложим амбициозни цели за намаляването на парниковите газове, за да допринесем в света, да стимулираме економическия напредък и инвестициите. Много промишлености, е, включително енергетиката, искат това, те искат сигурност, за да могат да направят тези инвестиции от милиарди евро. Ние трябва да направим това. И така, казва председателя, имаме работен документ. На базата на нашите обсъждания ще се изготви проекто доклад. Естествено, знаете процедурата. Ще се върнем след известно време на този въпрос. Ще разгледаме проекто доклада. Благодаря на Крис Дейвис за е, участието в първия дебат. Сега преминаваме към точка 15. Още една пътна карта. Пътна карта за постигането на единно европейско транспортно пространство към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите. Наш докладчик е Богослав Соник. Водеща е комисията по транспорт. Там докладчик е Матио Грош. Богослав, имаш думата. Дякую bardzo, panie председател. Транспорт е фундаментен. Благодаря, господин председател. Транспорта е гръбнака на нашата економика и общество. Той има принос за економически растеж и създаването на нови работни места. Развитието на транспорта трябва да е устойчиво. Става въпрос за глобален сектор. За това имаме нужда от международно сътрудничество, имаме нужда от различни инициативи на различни нива. В моето становище за единното европейско транспортно пространство казвам, че когато е възможно, трябва да се осъществи преход към превозни средства, които не използват изкопаеми горива, тъй като по отношение на емисиите те са е, доста по-безобидни. Говоря най-вече за емисии на въглероден двуокис и сяра. На второ място, енергийната ефективност трябва да се допълва от нови технологии по отношение на двигателите с вътрешно горен. Аз е, използвам използвам възможността, за да подчертая необходимостта от инвестиции в тази област. Европейската комисия трябва да насърчава и подкрепя финансово паневропейските железопътни мрежи. Тук говоря най-вече за пътуващите автомагистрали или паневропейската мрежа за комбиниран превоз. Освен това, в районите, в които още няма толкова развита инфраструктура, трябва да се елиминира проблема, трябва да се премахнат несъответствията в развитието на инфраструктурата между различните европейски региони и държави. Осъзнавам, че преминаването към нови технологии в транспорта е нещо скъпо и отнема време. Затова трябва да се намали потреблението на изкопаеми горива. Нека да подчертая важността на Европейската комисия – в тези инициативи. Комисията трябва да даде ход на кампании за създаването на нови е, методи и видове транспорт. Благодаря на Богослав Содик. И сега докладчицата в сянка. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Соник за това, че само в няколко абзаца е успял да събере един принципен дебат. Обсъжданото по, мило, по миналата тема ни показа, че комисията а, мисли за времето след 2020 година и смята, че сега му е времето да се подготвят промените в един сектор, който наистина зависи от дългите срокове, за да промени нещо. говорим не само за инфраструктура. Говорим и за горива. Говорим за планиране. Все въпроси, които не са прерогатив на Европейския съюз, защото е, тук влиза и градоустройството, например. Градовете обаче търсят Европейския съюз все по-често за съвет, за насоки, за това какви мерки за промени да предприемат, така че да не се намали мобилността. Така че това, което правим сега, трябва да го правим много внимателно защото защото между мобилността и економическото развитие трябва да има синхрон, особено в времена на економическа криза и конкурентоспособност, времена, в които транспорта определящ за конкурентоспособността. Така че е много важно да се тласкат напред иновациите и промените, които да, се, да станат чрез драстична промяна на мобилността, без обаче тя да бъде намалявана, защото цялата економика всъщност се крепи на мобилността. Ще ми се малко по-задълбочено да се разглеждат градоустройствените аспекти екологичните въпроси, свързани с подобряването на градския транспорт, създаването на зони за колоездене и така нататък, неща, които пък са свързани с здравето на хората. Логистиката при превоза на стоки, това също е много важно. Ние в градовете а, сме склонни да разглеждаме нещата в светлината на екологията – като често забравяме достъпа на стоките. Говорим за достъпа на човека до стоката, но не бива да забравяме и достъпа на стоката до човека. Тук са ни необходими сериозни решения. Освен това, електронната търговия. Електронната търговия доведе до това, логистиката за превоз на стоки не да намалее, а да се увеличи взривообразно, така че и тук трябва да обсъдим и да включим в документа въпросът за транспортирането на стоки в градовете. Изобщо глобалната мобилност е много важен въпрос, свързан с периода до 2050 година. Независимо какви решения ще се вземат във водния транспорт, в въздушния транспорт, като намаляване на съдържанието на сяра, нови горива и така нататък. Това са все неща, които са свързани с международното развитие. Говоря и за конкуренцията – ако се сравним с САЩ, например, ние като Европейски парламент имаме възможност да се противопоставим или пък да подкрепим определени международни споразумения. Мисля, че има какво да направим. За инфраструктурата. На 19 октомври комисията ще оповести предложения за новите трансевропейски мрежи. Мисля, че ще ни бъде представена нова формула, респективно нова перспектива. Нещо, което непременно трябва да залегне в нашия документ във връзка с околната среда, във връзка с измененията а, и изобщо всичко, което се върти около намаляване последствията от мобилността на хората, без обаче да се намалява тази мобилност. Особено във времена на криза, преструктурирането е много сложен въпрос. Ще има критичен момент на намаляване на работни места, моменти, в които някои сектори ще търпят големи щети в това отношение. Мисля, че трябва да апелираме към комисията а, да наблегне, например, на новата зелена економика, на обучението, квалификацията. Ние непрекъснато говорим по този въпрос, но тук от европейското ниво, от европейската трибуна до сега не сме били в състояние да дефинираме а, общо валидни социални клаузи, общо валидни общо валидни насоки за обучение и квалификация. Ето давам за пример електричес, електромобила. Той може да реши много неща. de seguridad y de mantenimiento de estos vehículos, pues necesita. Тук трябва, разбира се, да отчетем а, и това, че трябва да се анализират а, аспектите, свързани с сигурността и поддръжката на електромобилите. Просто искам да кажа, че трябва сериозно да подхождаме към темата. А, да, трябва да говорим и за стимули, респективно санкции. Това са все теми, в рамките на които трябва да намерим начин а, да стимулираме и да санкционираме. В транспорта разстоянията са нещо много важни. Разстоянията между севера и юга, и изтока и запада са голям проблем за мобилността. Трябва да говорим и за съотношението център-периферия. Така че, господин Соник, аз ви подкрепям особено като се има предвид, че е, трябва да премина един преходен период на големи различия между региони, между държави. Има държави, които неимоверно е са намали, намалили мобилността в рамките на държавата си. използването на структурните фондове, е, осъществяването на трансевропейските мрежи. Това е опит на европейските държави да разработят собствена транспортна инфраструктура. digamos muy en cuenta la reducción de, de las emisiones y del impacto y también de nuevo vuelvo a decir също така не бива да губим от поглед основната си цел – намаляване на емисиите и създаване на зелени работни места за новата економика. Много благодаря на госпожа Йола Сандерс и сега давам думата на господин Брандиген. Може би не е справедливо, но искам да ви огранича, ако обичате, до 3 минути, за да може наистина да а, се справим. Ще бъда максимално кратък. Използвайки времето си също така от името на господин Скилакакис, който пътува до Холандия, за да обясни на холандския министр-председател някои проблеми свързани с Гърция. Аз говоря от негово име. Благодаря ви, господин председателю, като докладчик за доклада, който сте изготвили. Искам обаче да ви е, отправя едно предизвикателство да бъдете по-амбициозен. Европейската комисия беше много амбициозна. Именно аз за това харесвам тези пътни карти. Те са много амбициозни. Единственият сериозен въпрос, който трябва да си зададем е как можем да постигнем целите, които се задават в тези пътни карти. Да освежа малко паметта ви две точки в пътния пътната карта е да се повиши е, е, активността на конвенционалните е, коли до 2030 година и да се е, изведат от е, е употреба до 2050 година, което означава, че няма да имаме сегашните коли е, в 2050 година, след 40 години. Това са е, амбициозни промени, това не са малки е, еволюционни стъпки, това е революция и честно казано това е правилно. Необходимо е революция в транспортната сфера, както и в сферата, която обсъждахме преди малко по климатичните въпроси. И за да бъдем революционни, революционери. Обеден съм, че е необходимо много повече иновация, научни изследвания, за да се постигне успех с пътната карта. Изключително важно е, защото ако не го направим, след 20-30 години ще караме индийски, бразилски или китайски електромобили. Това ще бъде реалността. Ще караме коли, които идват от извън Европа. Калифорния в момента обмисля за купуването на високоскоростни влакове от Китай вместо от Европа. И съм много удовлетворен от пътната карта на Европейската комисия. Това е правилният път те изхождат от принципа потребителя плаща, замърсителя плаща, но ние трябва да направим нещо повече, за да можем да интернализираме външните разходи. Това е изключително важно. И също така трябва да се постигне истинска конкуренция. За това трябва да се интернализират външните разходи. Трябва да се справим с монополите в, е, търго, в транспортния сектор. Е, които пречат на така наречените чисти предизвикателства. Това е изключително важно за модернизирането на нашата транспортна система вътре в градовете, за да може да се постигнат целите, заложени от Европейската комисия. Освен това, би трябвало сериозно да а, а, намалим екологично вредните общества. А ако субсидираме използването на изкопаеми горива, никога няма да постигнем целите. Затова господин председател и господин докладчик, нека да бъде малко по- А, амбициозни. С колегата Скиметаки също имаме изменения. Благодаря. Разбира се, вашите колеги с удоволствие ще се зарадват от обогатяването на доклада. Господин Трамаполос, след когото ще бъде Ана Роспах. Господин Триандополос, имате думата. Благодаря. Нека да споделя първите си впечатления. Аз съм докладчик сянка от името на зелените. Нека да дам своите предложения. 60% намаление на емисиите на парникови газове до 2015 година в транспортния сектор – не е достатъчно амбициозно като цел, ако искаме да защитим околната среда. Но, ако не друго, то поне тази цел трябва да е задължителна. Намаляването на емисиите в сектора на морския и сухопътния транспорт не е, е достатъчно голямо като предвидена цел трябва да намалим обема на транспорта, а не да увеличаваме е, транспорта, както предвижда комисията. Трябва да използваме средства за предвижване, които да са по-екологични. Трябва да използваме принципа замърсителя плаща, както се предвижда тук. Като цяло можем да подкрепим предложението за текст, но трябва да се а, е, препочертаят някои елементи. Имаме и някои други предложения. Например, нека да вземем предвид а, е, железните пътища. Когато станем свидетели на криза, а, като тази в Гърция, аз а, е, мога лично да кажа, че две трети от железопътните линии вече не се използват. Така че си мисля, че Европейския съюз трябва да постави ударението върху железопътния и комбинирания транспорт. Не трябва просто да се отказваме от железопътния транспорт, защото това е и против законодателството. Трябва да намалим използването на камиони и емисиите от тежкотоварни автомобили. Това трябва да въжи и за лекотварените автомобили. По отношение на големите камиони, например, трябва да имаме задължителни лимити на скоростта. По отношение на биогоривата, съществуващата нормативна уредба не отчита съществуващите разпоредби във връзка с земеползването и разпределението на използването на земята между производството на храни и производството на горива. Всъщност, не може да сме убедени, че биогоривата е, не водят до по-лошо положение по отношение на емисиите. А не забравяйте, че биогоривата заместват в момента конвенционалните горива, защото се смята, че са по-екологични. Биогоривата могат да се използват само ако сектора стане по-ефективен и намали консумацията на гориво. Освен това, критериите за устойчивост трябва да се подобрят, за да се отчетат всички емисии, включително и тези, които се пораждат при различните типове земеползване в международен план преговорите не могат да продължат, ако регионалните блокове не се справят с проблема с емисиите. Европейския съюз трябва да даде началото на система, която да доведе до намаляването на емисиите и от страна на корабите. Вече е взето решение да се включи морския сектор в а, тази цел за намаляване на емисиите до 2013 година. Ако няма международна система за това как да се случи нещо подобно до 2011 година, то ще трябва да помислим какво да направим. В момента има забавяне по отношение на определянето на данъчното облагане на керосина. Всъщност цялата система на авиацията е създадена за удобство на самата система, а ние трябва да се погрежим това да не е така. Благодаря. Дякую бързо. Попрошу. Благодаря. Давам думата на Ана Розбах. След това следват Гроте, Виторио Проди и Софи Окони. Госпожа Розбах. Благодаря ви. Продължаваме тази е, дълга дискусия за е, горивата, за снабдяването с енергийни източници, за цената. В момента обсъждаме по-скоро документа на комисията, а не това, което е написал колегата. Искам да поговоря малко по доклада, а не по документа на комисията. В точка 10 казвате, че масовото преминаване към нови технологии в транспортния сектор отнема време, както и че действията предприемани в рамките на този процес следва да отчитат разнообразните ситуации на отделните държави членки. Аз се надявам, че някои от тези държави членки, които още не разполагат с така наречената неразвита инфраструктура, ще действат по-бързо и ще направят качествен скок в бъдещето и няма да използват стари транспортни технологии като нас, останалите. Това ще да даде предимства не само по отношение на производството на стоки, но и във всички останали сектори. По отношение на цялостния ми коментар към вашия документ – Морския транспорт като че ли се пренебрегва. Мисля, че трябва да поставим ударението тук. Същото въжи и за вътрешните води на Европейския съюз. Освен това, не говорите достатъчно за транспорта в вътрешен мащаб, неговата важност. Не говорите за важността на железопътния транспорт, влаковете, които трябва да се използват на къси разстояния. Мисля, че ще въведа тук изменение. Като цяло се говори за до 80% увеличение, а във вашия доклад категорично се споменават само тези плюс-минус 10%. Мисля, че както споменаха и други колеги, трябва да се опитаме да достигнем китайците, а именно те скачат направо към модерни електрически автомобили с литиево-ионни батерии и така нататък. Иска ми се да правим големи стъпки, а не с малки крачки да вървим напред. Нека да използваме това, което вече съществува. Благодаря. E, Благодаря много, госпожа Росбах, за амбициозното ви изказване за екологосъобразния транспорт. А сега нека да преминем към другите изказвания. Господин Гроте има думата. След това господин Броди. Благодаря. Първо искам да поздравя автора на проектос на становището. Ако искаме да постигнем нещо в транспортния сектор, ако искаме да тръгнем по правилен път, няма да ни се размине интернализацията на външните разходи и последователното прилагане на този принцип в цяла Европа. Няма нужда да предвиждаме някакви кошмарни сценарии, за това как ще ни смачка конкуренцията и така нататък. Ако имаме единна система и единно я прилагаме в Европа, аз не се страхувам на, от а, бъдещето. Интернализация на външните разходи. Това е истината, това е а, разковничето. Също така в проекто становището трябва да се спомене, както и за урбанизираните, така и за неурбанизираните региони, че Европа е многопластова. Не, трябва, не можем да забраним и да прекратим индивидуалната мобилност. Просто трябва да разгледаме различните случаи. Например, неурбанизираните региони – трябва да получат възможност за мобилност, за достъп до работни места и заетост. Не виждам в становището нищо в връзка с това, което много пъти сме повтаряли, когато говорим за измененията на климата. А именно следното. Ако се стремим към нещо, ако искаме да имаме единно транспортно, конкурентоспособно пространство, трябва да отчетем и социалния момент. Трябва да има оценка на социалното въздействие. Винаги трябва да отчитаме е, необходимостта от социална поносимост. Това е много важно за мен. Аз ще внеса съответните предложения за изменение. И както и колегата Ариана Сендер каза, трябва да се има предвид, че в транспортния сектор ще има все повече транспорт. Броят на населението на планетата се увеличава ще нараства и транспортът. Така че транспортните мрежи трябва да се разширяват за в бъдеще. Значи интернализация на външните разходи, оценка на социалното въздействие, и тогава няма да има от какво да се страхуваме. Ще имаме е, добро оръжие, за да се преборим с глобалните предизвикателства. Благодаря. Е, пан Виторио Проди в хвили. Благодаря, господин Виторио Проди има думата. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая две неща. Първо, а, интермодалността. Интерфейса, интерфейса между различните транспортни вектори, по-специално железопътния и градския транспорт. Ние търсим средства и вектори, които да спестяват енергия пряко, да има интерфейс, например, между железопътния транспорт и велосипедите. Искам също така да кажа нещо и за начина по който ние разглеждаме транспорта не независимо или изолирано, а в общия контекст на организирането на обществото. И ще ви дам пример строителния пазар е оставен на самотек. Той, а, как да кажа, Те могат да правят каквото си искат, цените растат по спекулативни причини. Ние тук трябва да видим как бихме могли да управляваме е, пазара и да намалим транспорта. И когато говорим за строителния пазар, е, в градските райони цената на градските недвижими имоти расте, което ще повлия и транспорта. Как да го изразя най-добре? Ако можем да сме сигурни, че можем да имаме жилище на разумна цена близо до работното си място, няма да ни бъде толкова а, скъпо а, за да има, например, чрез програмата Галилей, една оценка на социалната цена на транспорта, за да се види колко време пътува даден човек. Председателя, благодаря. Ричард Зейбер има думата. Благодаря, господин председател. Когато говорим за транспорт, трябва да сме лишени от всякакви идеологически съображения. А като политици сме длъжни да създадем разумна рамка, за да може да функционира транспортът. Смятам, че тенденциите в развитието изпреварват политиците. Хората са готови да преминат към нови транспортни системи при условие, че те работят добре. Но с забрани няма да свършим работа. По-скоро трябва да търсим възможности за альтернативен транспорт. Помислете само за Брюксел. Как да ограничим автотранспорта без да разширим инфраструктурата, например метро и така нататък. Ето това е задачата на държавата да предлага альтернативи. И също като колегата на Грота, аз бих настоявал за интернализация на външните разходи, не само за да се управляват транспортните потоци, но и за да се създават възможности за финансиране. Просто инфраструктурата трябва да се доизгради, за да могат гражданите да слязат от колата си и да преминат към друг вид транспорт. Гражданите по принцип са готови да го направят, стига да им предложим альтернативи. За съжаление, трябва да констатираме, че в Европа релсовата транспортна система е много неефективна. Колкото и пакети за либерализация на железопътния сектор да сме приели, все още железопътният транспорт е национален. Опитайте се да си купите билет от е, Виена за Брюксел, примерно, онлайн. Не, ходи се на гише. Ето това е много устаряло това трябва да се промени и тук никаква идеология не може да играе никаква роля. Например, ако сме в Австрия, в Тирол, от северен до източен Тирол, италианците от Южен Тирол а, имат друг вид транспорт. Просто е глупаво да има такива спънки. Трябва да се опитаме да решим ето тези въпроси. И господин Гроте е прав, че трябва да се направи оценка на социалното въздействие. Хората не е, ползват транспорт за удоволствие, а ходят на работа. И ако са в задръстване, те не седят в задръстването 3 часа, защото им доставя удоволствие. Не, те искат да отидат на работа. Моля ви да обсъждаме тези въпроси прагматично, да забравим идеологията за да дадем възможност и на хората да ни разберат. Благодаря. E, Благодаря. Е, Ричард, е, това, че посочихте такива важни проблеми, като например монополистите в транспорта и по-специално в железопътния транспорт на Европейския съюз. Монополите и как може да се повиши мобилността. Господин Татарела има думата. Благодаря. Ако искаме конкурентоспособна транспортна политика, нормална политика, то трябва да обърнем внимание на инфраструктурата и на интермодалността. Един пример. Как отивам в Страсбург? Тръгвам от Бари, отивам до Рим, сменям и в Марсилия и най-накрая стигам до Страсбург. как да стигнем по-бързо. Знаете, че Швейцария не е част от Европейския съюз, но ако използваме швейцарския пример, тук у нас можем да стигнем до някакво прилично решение. Много по-добре е вместо да сменям три самолета, да хвана влака от Бари за Цюрих и оттам от Цюрих до Страсбург да пътувам интермодалността. Затова е изключително важна. Освен това, ако включим и влакове в градовете, проблема ще е решен. Въобще транспорта ще функционира като швейцарски часовник. Защото ще използваме и съществуващото метро, таксите и така нататък. Говорите за намаляване на емисиите в транспорта. Задавали ли сте си въпроса какво се случва с корабите, които пристигат в Европа и искат да отидат до Роттердам през Суетския канал? Тук нямам предвид само Италия. Можем да намалим поне половината от разходите за труд, ако в средата на Средиземноморието създадем втори Ротердам. Защото обикновено корабите за Европа стигат до Ротердам. Защо такова пристанище да не е Таренто в Италия? Това може да е Ротердам на Южна Европа. Това може да е европейски план. Не, че защитавам само Италия. Това ще е полезно за Европа. Нека думите да станат дела и да имаме система на транспорта, която да е по-конкурентно способна и устойчива. Благодаря. Благодаря ви за това изказване. Преди да дам думата на представителя на комисията, а това е господин Сантимато, искам да поговоря по някои от въпросите, които засегнахте сега. Преди няколко месеца имаше заседание на е НП в Палермо. Аз присъствах там. Оказа се, че не може да си купиш билет вътре във влака и ми казаха, че не мога да се кача. А ако го направя, ще ме глобят и ще ме изпратят до билетното гише. Успях да си купя билет в трите минути, които ми оставаха. Има някои практически мерки, които могат да се предприемат в различните страни, за да се направи транспорта по-достъпен за потребители. Сега давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря на всички изказали се, които бяха много насърчителни на, за комисията, за последващата работа по Бялата книга. В тази Бяла книга комисията си задава цел да се намалят емисиите с 60% до 2050 година, да се намали наполовина приблизително зависимостта от нефти, нефти да се а, намалят задръстванията в транспорта. Това са много амбициозни цели, които според нас не би трябвало да се преследват чрез а, а, ограничаване на мобилността, защото ние смятаме, че това ще бъде вредно за економиката, за социалното и териториалното сближаване. Това означава, че всички други аспекти би трябвало да бъдат максимално използвани. Това включва и повечето от неща, които които бяха споменати в изказванията до този момент. По-доброто използване на технологията, по-добре използване на несухопътен транспорт, по-добра логистика, разбира се, и други заедно с амбициозната цел за 2030 до 2050 година, комисията предложила и редица инициативи, някои от които са не по-малко амбициозни и са сравними с целите, например, либе, пълната либерализация на железопътната железопътния транспорт, каботажното плаване, интернализацията на външните разходи, създаването на мрежа, която е мултимодална, основаваща се на коридори, премахването на редица изкривявания и неправилни практики в данъчното облагане. И така ние се надяваме, че парламентът ще подкрепи тези амбициозни инициативи и се надявам, че мога на, да приключа изказването си е, тук. Благодаря много на представителя на комисията. Искам да ви задам един въпрос, ако обичате в рамките на вашата работа в Европейската комисия? Планирате ли финансирането на транспортна мрежа за а, камионен транспорт, например, чрез изготвяне, е, чрез изграждането на железопътни магистрали. До каква степен комисията смята да се възползва от тази възможност? Предложението за финансирането на транспортната мрежа, а трансевропейската транспортна мрежа ще бъде разглеждано на 19 октомври. В това предложение комисията ще се стреми да създаде координатите на транспортната система, т.е. нещо като скелет, като гръбнак, в който се определят редица приоритетни коридори и приоритетни проекти, в рамките на които ще се дава предпочитание на унеси проекти, които са по-благоприятни за устойчив транспорт, така че проектите да приоритизират премахването на задръствания, възможности за мултимодален транспорт, също така както и в вътрешните ем, водни басейни. Председателят, благодаря за оптимистичното послание, което чухме от комисията. Господин Зибер има думата. Ако позволите, господин председател, имам допълнителен въпрос към представителя на комисията. Какво е сътрудничеството между главна дирекция транспорт и главна дирекция климат? И втори въпрос. Какви концепции се разработват във връзка с градския транспорт? Bardzo пана Сандра Санта Мата отповедь. Моля, комисията, имате думата. Всъщност, предишната генерална дирекция транспорт беше разделена на е, генерална дирекция енергетика и генерална дирекция транспорт е, и работим с генерална дирекция климат в тясно сътрудничество при изготвянето на пътната карта за конкурентоспособна економика с, с ниска въглеродна интензивност, което означава, че разчитаме на едни и същи сценари и 60% намаление на емисиите е в резултат на съвместен модел, който показва, че най-економически изгодните цели е, ще бъдат намаляване с 80%. Това беше първия въпрос. А втория въпрос беше за градския транспорт. Мога да кажа, че в е, Бялата книга се поставя акцент върху градския транспорт, тъй като в рамките на тази амбициозна обща цел за отрасъла не би било възможно да се пренебрегне важния дял на транспорта особено транспорт е, на кратки разстояния в градски контекст. Разбира се, Бялата книга не е само програма за комисията. Надяваме се, че сме представили визия и за местните органи. Оценяваме напълно, че съществува потребност да се отчетат аспекти на субсидиарността, така че ние се надяваме, че ще предоставим средства средствата, които на местно равнище биха могли да се използват и да се окажат полезни, да кажем, за е, постигането на окончателните цели. Благодаря на комисията. И с това приключихме тази точка от дневния ред. Позволете ми да ви информирам, че до 11 октомври можете да внасяте изменения. Гласуването в Комисията по околна среда е предвидено за 27 октомври, а в Комисията Транс за 28 октомври, така че искам да ви насърча да внасяте изменения, които ще обогатят това становище и естествено ще го направят по-ефикасно. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Това е точка 16 представяне на проучване относно последиците от добива на шистов газ и шистов нефт за околната среда и здравето на човека. Трябва да кажа, че аз бях един от хората, които бяха за този дебат, защото аз се запознах в едно проучване, което беше изготвено от отдела по вътрешна политика и за мен това беше скандално проучване, много, много необективно е, в което се говори, че добива в Европа е блокиран и не е интересен от финансова гледна точка. И това ме навежда на въпроси, които бих искал да задам защо парламента би искал да се изготвя такива проучвания с нашето лого, а вътре да се види с малки букви да се казва, че това не е позицията на Европейския парламент? А мисля, че това е валиден въпрос. Как да се избегне стълкновение, конфликт в бъдещи проучвания и как да направим така, че проучванията са обективни. Администрацията на парламента не може да се ангажира с подобни проучвания като това. Те не могат да се ангажират в дебат, който веднага посочва какъв, каква трябва да бъде политическата насоченост. Директора за вътрешните политики би трябвало да бъде държан отговорен, да му се потърси отговорност и да обясни как се е получило това изследване. Но сега откривам обсъждането. Първият оратор е Първият, който ще се изкаже, господин Матиаш Алтман, представител на е, е, е, институцията, която изготвила това проучване. И имаме и други записали се за изказване. лицата, които са се записали за дебат, госпожа Макеван и чувате имената. Към тях се добавя господин Арсений, Шимански, Гшип, Бихте ли повторили, господин Шимански? Исках да кажа, че ние представяме е, позициите на политическите групи, като използваме методите на въртележката, е, както обикновено се прави. Госпожа Макаван ще е първа. Благодаря. Всъщност аз поисках думата първа, а вие дадохте думата на колегата процедурно предложение. Това проучване е поискано от координаторите на тази комисия. Сериозна тема шистовия газ. Вие може да не приемате заключенията на проучването, но ние сме тук, за да чуем представянето на проучването. Координатите поискаха това да се случи и за това ще го направим. Нека да чуем доклада. Координаторите справо поискаха подобно проучване. Беше държа дика се да бо Аз казах естествено, че ще дам първо думата на представителя на организацията на групата, която е този мозъчен тръст, който е изготвил този документ. И така, да, добре, ще започнем с господин Алтман и след това координаторите, които са присъстващи тук ще вземат думата, както и другите лица, които са се за, записали за изказване. Господин Алтман. Господин председател, уважаеми дами и господа, от нас беше поискано да разгледаме въздействието на шистовия газ и шистовия нефт върху околната среда и здравето на човека, да се направи също така едно скринингово изследване на регулаторната, едно проучване на регулаторната рамка, да се види каква е възможната роля на шистов газ на бъдеща нисковъглеродна економика. Ще се опитам да ви представя съвсем накратко постигнатите от нас резултати. След това ще отговоря на въпросите ви. Тук говорим в общи линии за неконвенционален газ. Това не означава, че самия газ е неконвенциален, е начинът по който се извлича от земните недра. Има три вида неконвенционални газове, но общия аспект е, че са необходими големи усилия за извличането на този а, газ от геологичните пластове. Ще започнем с, екологичното въздействие, екологичните рискове. Мисля, че риска е по-уместен, отколкото въздействие, защото това, което можем да покажем, са рисковете, които използва, с които се сблъскваме при извличането на шистов газ това не означава, че ще има непременно такива рискове. Важният елемент е да се види дали правната рамка, регулаторната рамка в Европа може да ни защити от тези рискове. И ако се впуснем сега в този въпрос, тук един много дълъг списък на възможни въздействия и действителни въздействия. Първо, неизбежно въздействие, защото е необходимо пространство а, тъй като е необходимо да се правят сондажи, трябва пътища до сондажите, също така е необходимо да се пренася газа с газопроводи или подруг, или с а, цистерни, може да има замърсяване на подпочваната вода, сравнително високо потребление на вода, а, което може да бъде от важно значение а, регионално, както посочва примера в Штатите. В САЩ през последните 3 до 5 години около 50 хиляди 000 е, кладенци има за извличане на неконвенционален природен газ. Тук е, е, можете да видите официалните доклади, в които се отразяват някои от аспектите, които представям тук. Когато използваме също така хидравлично фракциониране за извличането на неконвенционални газове, когато излиза водата, тя може да съдържа тежки метали и радиоактивни материали. Ние сме отчели нарушение на правните изисквания от порядъка на 1 до 2 процента. Значи това прави 5000 случая през последните години. В Германия имаме вече известен опит в хидравличното фракциониране. Имаше една, един инцидент с заразяване на вода на селско-стопански площи и това е на базата на опит с 50 кладенеца. Имаме също така потенциално замърсяване на водата, подпачването вода с метан, което може да доведе и също така до експлосии. Има и засоляване на питейната вода в близост до подобни неконвенционални кладенци. Фракционирането също така се отразява на дълбоките геологични пластове и може да доведе до земетресения с магнитуд 1 до 3 по Рихтер. И това е свързано с извличането на шистов газ. Сега, ако преминем към втория аспект на въздействието върху околната среда и здравето. Това е аспект на парниковите газове и техния баланс при извличането на неконвенционални газове. И се задава въпрос. Неконвенционалния газ по-добър ли е за климата, отколкото е, твърдите горива. Това е въпрос или друго е, яче казано. Е, добре ли е това, което установихме в достъпната ни литература е, че точността на подобен анализ зависи до много голяма степен от количеството неконвенционален газ, който може да бъде извлечен от един кладенец, тъй като емисиите зависят от сондажите. емисиите съществуват, така че ако може да се извлече, да кажем, максимално количество природен газ, както това се прави в Штатите, тук а, може а, замърсяването на околната среда да бъде същото, както при конвенционалното добиване на газ. Но ако обаче количествата не са толкова големи и ако се извлича пряко CO2, както в някои големи шистови е, залежи, тогава вече може да се увеличи е, емисията на въглероден диоксид и е, всъщност диапазона на емисиите може да се увеличи в сравнение с природния газ. Това зависи много от геологичните фактори в Европа, така че трябва да се провеждат конкретни проучвания за всеки район и за всеки кладенец. Сега позволете ми да се спра на регулаторната рамка. Въпросът тук, както казах, е Европа защитена ли е добре срещу тези рискове или има някакви пропуски, които да налагат изменението на регулаторната рамка и нейното засилване. Първо трябва да посочим, че няма рамка, няма европейска рамкова директива, която да урежда минното дело те, тези дейности се уреждат в националното законодателство. Има един учебник с законодателствата на държавите членки. Какво е положението в Европа? Това е първия скрининг във връзка с шистовия газ. Много повече работа трябва да се извърши, за да се разбира по-добре европейската регулаторна рамка. Не можем да твърдим, че имаме изчерпателен анализ. Това първоначално проучване посочи девет празноти в европейската рамка. Може би трябва да подчертая тук от е, наша гледна точка най-важната празнота е, че овоз на шистови газове, е, на изличен чистов газ не, не, не се изисква. Има и други въпроси, които са свързани с, с обявяването на вредни материали, а това от своя страна пък е свързано с въпроса необходимо ли е одобрение за а, това, тези вещества да останат в земята или не? Имаме ли най-добри технологии, каква е, какъв е капацитета на водопреработващите инсталации, ако, например, за всеки, а, за всеки а, кладенец са необходими 15 000 кубически метра вода. А, и добре, сега ще премина към последния въпрос. Въпросът е какво се обещава от гледна точка на а, енергетиката. А, Ресурсите са оценявани много а, обобщено, нямаме точна оценка на наличните ресурси. Най-добрите публикации са в американски издания, но те са много груби изчисления. Имаме добър опит от Съединените щати, може да видим до каква степен може да се извлече този газ, но е, може да се вижда също така какви могат да бъдат трудностите, включително и за Европа. И искам да кажа в заключение, че ресурсите не са еднакво е, разпределени в Европа. Най-големите предполагаеми ресурси са във Франция и в Полша и е, дебелината на слоевете, от които може да се извлече неконвенционален газ, е, отново най-големи в е, Польша. Ако се разгледат всички публикации, в които се проучва неконвенционалния газ, включително Международната агенция по енергетиката, която публикува доклада тази година Златния век на природния газ. числата, цитирани там, са, че европейското производство на природен газ ще се, намале, ще намалява с 1,4% всяка година. А това се отнася и за Норвегия. Благодаря. Благодаря. Господин Алтман, вие се изказахте от името на авторите на това програне. Ще предоставя председателското място на господин Лайнен след секунда. Споразумяхме се първо да чуем представителите на политическите групи. Моля да се подготвите и сега предоставям председателското място. Имаме над 10 човека, така че минута и половина, не повече. Първият е Рихард Зебер. Минута и половина. Имаме най-малко 15 човека. Е, ще бъда съвсем кратък. Това проучване вероятно ще е обект на критики. Има съмнение относно е, това дали всички са достатъчно безпристрастни, виждат се връзки с някои организации, има едно предизвикателство тук по отношение на авторството. Чуваме, че трудно да се работи с данни, защото става въпрос за технологии, които се използват основно в САЩ и защото ресурсите не са достатъчно равно разпределени, така че в момента е трудно да предобием цялостна представа. Мисля си, че ще е добре да имаме друго проучване, поверено на други автори по тази тема. Не смятам, че така трябва да приключим дебата. Процесът трябва да продължи. Проучване след проучване след проучване, казва председателя. Има много хора на пазара, сигурен съм. Линда Макаван. В началото на този дебат повдигнахме въпрос дали въобще трябва да има такова проучване. Заместник председателя каза, че не би трябвало да се води такъв дебат. Казаното показва, че би трябвало да има такъв дебат. Нова тема, много предизвикателства свързани с нея. Трябва да погледнем дали има регулаторна рамка или не. И ако ще използваме извличането на такъв газ, трябва да има рамка за защита на, на гражданите, на околната среда. Как може твърдим, че живеем в а, демокрация, а пък да казваме, че не може да има такъв дебат. Знам, че има голямо лоби, има хора насякъде в парламента, които са за шистовия газ. Не, трябва да има дебат. Ще има различни позиции, както каза господин Зебер. Ще има различни позиции, но трябва да ги чуем. И накрая, по отношение на извличането на шистов газ в моята страна, тук пред мен имам една статия от Вестник. Тя е от министър от Великобритания, либерал. Казва се, че хидравличното разбиване в Англия в една област е прекратено, защото се е стигнало до земетресение, мисля, че трябва да разгледаме съответно този проблем, защото нещата са много-много сериозни. И това се вижда от а, статията. Всъщност а, има една резолюция на немския Бундестаг а, по отношение на проучването. Имаме оценки върху околната среда, които трябва да се предвидят. Гражданите на Европа също са засегнати. Когато има проучване, знаете, че след това изготвяме доклад. Сега Хербен Ян Хербрандай. Благодаря, господин председател. Аз не поисках думата. Ти си на списъка ми тук. Тук се случват странни неща. Се надявам, че Всъщност аз ще е, отстъпя е, думата на другите. За мен докладът е много интересен. Много се радвам, че е направено това проучване. И бих искал да чуя повече е, по въпроса от господин Алтман. Опасявам се, че до вечер ще трябва да прочета обаче целият текст. И така, колегата Шимански, той определено проявява интерес към доклада. Да, наистина, благодаря господин председател. Аз реших да се ангажирам много повече с този доклад, защото споделям становището, което е изразено от госпожа Еванс, че това трябва да се обсъжда. Тоест не би било правилно, ако се обсъжда този въпрос само в една стриктна политическа рамка. Ние трябва да разгледаме фактите, фактите на място, това е нещо, което не може да бъде избегнато. Трябва да се гледат фактите в очите. Няма смисъл сега да се приценява кой, до, кой въпрос е достоен за проучване. Всички въпроси трябва да се разглеждат. Аз сами направих известно проучване и ам, се сблъсках с някои съмнения. Емисиите на метан, изчисленията, които вие казахте, се основават на структурата на руската инфраструктура, която е по-ниска, отколкото в Европа. Ние говорим за Европа. А, а, изтичането на метан от инфраструктурата е три пъти по-малко, така че вашите данни не са обективни. На второ място, площа, която ще заемат инсталациите. Вярно е, че в 90-те години се използваше до 20 000 квадратни метра сега а, площа е 5 до, 500 до 800 метра. Значи в 2011 година не разбирам защо новите решения не са взети предвид. И може да се запитаме дали този нов тип газ ще бъде жизнеспособен на пазара. Това ще го реши пазара. Не е наша работа ние да предвиждаме това. Това, което ме изненада, беше, че пазарната стойност се оценяваше на базата на информация, която се използва от Ения, един от основните партньори на Газпром в Европа. Така че тук трябва да бъдем малко по-предпазливи, когато избираме източниците на информация. Именно за това съм съгласен с това, че това проучване трябваше да бъде изготвено от по-обективни учени, защото ако те, ако хората, които са ангажирани с възобновяемите източници на енергия, проект и значи, тогава има риск, че някои фактори няма да бъдат отчетени. И следователно трябва да бъдем предпазливи и би било съвсем естествено да нямаме а, производител на велосипеди, който да изготвя проучване за автомобили би трябвало същото да се отнася и за хора, които се занимават с възобновяеми източници на енергия. Да, благодаря. Сега бих отхвърлил тези предизвикателства, които вие казвате. Вие, може някой човек, да се занимава с възобновяеми източници, например 85% от пробите се установяват а, вещества и метан. Това е проблем не само в Европа, не само в Русия, но и в Европа. Сонтвин Белие. Благодаря, благодаря по молба на комисията беше изготвен този доклад. Това е първия официален документ, който проистича от Европейския съюз и той оценява а, въздействието на шистовия газ. Вие се а, остано... може да видите, че е дадено а, са дадени разрешения в, в Англия, в Великобритания и а, във Франция. Но всъщност нещата могат да се окажат много сериозни и а, рисковете в Европейския съюз съюз могат да излязат от регулаторните рамки. Тук е посочено, че може да има редица нещастни случаи. През април в Пенсилвания се оказа, че реалността е много различна в Пенсилвания и в Тексас. И в момента е изправ, изготвено едно проучване, влязло, внесено е предложение в Конгреса от демократите и сега на, в Европейския съюз трябва да се знае, че се води голяма битка между нези, които защищават финансовите интереси и другите, които защищават териториите и се борят срещу рисковете, здравните рискове за ландшафта, за въздуха. Това са обект на проучвания, проучвания включително на парниковите газове, рисковете и неудобствата са определено неприемливи на този етап, ако се поставя под въпрос обективността на това проучване, това а, а, посочва, че всякакви а, съмнения са позволени. И ако привържениците на използването на шистов газ извършат нови проучвания, аз ги призовавам да бъдат последователни в своята позиция, за да може да се използват да се въведе мораториум, колкото е възможно по-бързо, върху използването на шистовия газ. Също така има различни становища по мораториума, по законодателните решения по хидравличното разбиване. Всичко това ни а, а, навежда да се бърза а, и Комисията по околната среда да проведе дебат, да се очертае парламентарната позиция и да се разбере какво трябва да се прави. Благодаря. Jolanda Hip. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, благодаря. Представеният документ не прилича на експертно проучване. На първо място, тук се използват неща, които няма да намерите в едно експертно проучване. Казва се, че капацитета на пречиствателните станции не е достатъчно голям, вероятно. Много добре знаем какъв е капацитета всъщност. В едно експертно проучване не може да казвате вероятно или изглежда. Трябва да кажете нещо е вярно или не е така. Какъв е този език? Освен това казвате, бихте могли да станете свидетели на резултат. Това не е език в текст с научен характер. Инцидентите, авариите. Ами има инциденти и по отношение на конвенционалното добиване на петрол. Видяхте какво стана в Мексиканския залив. 3% казвате, че има инциденти. Освен това, твърдите, че трябва да има специално определяне на причините за проблема. И ами това въжи за всяка авария. Много от характеристиките на този текст ни карат да вярваме, че текста не е непредобеден. газопроводите. Няма доказателства за това дали те са причина за инцидентите. Говорите за шума от оборудването. Ами като се извлича конвенционален газ, също има шум от оборудването. Не ми казвайте, че при шистовия газ нещата са по-шумни, отколкото при другите видове изкопаеми горива. Този документ няма как да е основа на бъдещи разговори. Ако ще има такъв документ, то трябва да има непредобедено проучване от Америка. Справо казвате, че в Америка резултати, конкретни резултати ще има през 2012. Еми тогава, възоснова на какво вие сте написали този документ? Как може да казвате, че шистовия газ е заплаха, че не трябва да се извлича? От една страна казвате, че залежите в Европа са прекалено малки и няма да има въздействие върху бъдещето. Нещо не е наред с този текст. Все пак трябва да се прави разлика между изследване, което трябва да очертае проблемите, и политическите изводи, които ще си направят страните или Европейският съюз. Никой не е казал, че не бива да се използва шистовия газ. Просто искахме да идентифицираме проблемите за околната среда вследствие от неговия добив. Егит, заповядай. Няма много хора да вземат думата до 6.30 май. Sabe por dizer que eu sei que este estudo foi pedido pelos coordenadores и... Смятам, че това изследване, което е възложено от координаторите, е било и актуално поискано от нашата работна група. Искам да знам кои са авторите на текста, който ни е раздаден, който виждате. Тук не виждам нито подпис, нито лого, така че за да повярвам в достоверността на аргументите, трябва да знам поне имената на авторите. Темата е много полемична, изключително актуална и си струва да бъде задълбочена. Сега искам да обърна внимание на един писмен документ от 2011 година, именно на тази тема – добив на шистов газ и шистов нефт. Това е една декларация. Декларация на господин, от господин Бове, от мен, Корин Лапаш и госпожа Ана Росбах. Тъй като като тази, тази декларация отпадна миналата седмица, с други думи от нея няма да има практическо последствие. Все пак смятам, че е важно на базата на изследването, на базата на дебата, който водим, на базата на необходимостта наистина да се задълбочи тази тема, Комисията по околна среда да постави в дневния си ред тази тема, независимо от това дали ще изготвим резолюция или нещо друго. Да, има отрицателни последствия и за здравето на човека, и за околната среда от добива на този вид нефт и газ и гражданите имат право да ги знаят. Председателят, благодаря. Координаторите, мисля, че утре са включили тази точка, в дневния си ред. Виторио Проди. Президенте. Благодаря. Проучването всъщност звучи е, доста правдоподобно, така че си запазвам правото да го разгледам по-подробно. По отношение на онова, което се казва за геологичните е, феномени, които се появяват при изличане на шистов газ, е, малки земетресения, е, просмукване на метан. Всичко това се случва. Нека да подчертая, освен това, че жизненият цикъл на един такъв кладенец за шистов газ е много по-къс, отколкото при конвенционалния газ. Ако използваме остатъка, остатъците от храни, които хвърляме, можем да спестим една трета от газа, който употребяваме. Тук не говоря за производството на горива от храни. Нека да проучим обаче различните опции. Проучването е правдоподобно и трябва да се разгледа. Благодаря, Богослав а, Соник. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Не знае защо госпожа Макейвън каза, че смятам, че не трябва да се провежда дебат. Напротив, нека да ви напомня, че дебат по шистовия газ се проведе на 8 март тази година в пленарната зала и съм сигурен, че дискусията ще продължи, защото както каза комисаря Оетингер на 8 март, извличането без е, одобрение на гражданите ще бъде невъзможно, но на гражданите трябва да се даде достоверна информация. Аз продължавам да твърдя, че проучването не е обективно, то е нещо като наръчник как да се предотврати извличането на шисто газ в Европа. Ще завърша с цитат на комисара Оттингер, който каза на 8 марта, че шистовия газ ни дава някакви надежди. То е изкопаем, изкопаемо гориво, но е по-екологично от въглищата или нефта и е сравнимо с ядрената енергия. Колегата Коларска има думата. Благодаря, господин председател. Това е първият документ, който беше изготвен за шистов газ. Следователно не трябва да се изненадвате, че има а, ши, силни емоции. Преди да знаем нещо, се прави предложение да се въведе мораториум. Не се изненадвайте, че доклада е толкова противоречив. Искам да попитам дали Франция е обявила мораториум след катастрофата в, след, в, в Фукушима. Защото 80% от енергетиката във Франция е от ядрената промишленост. Следователно можете да видите, че шистовия газ е един много комплексен проблем от социално, економическо и политическо а, а, свързани и с енергийната сигурност. Така че, когато се изготвят за бъдеще доклади, а, проучванията трябва да отчитат и аспекта на енергийната безопасност. Ние непрекъснато повтаряме, че има проблем с енергията и околната среда, енергията и климата. Нека комисията, когато изготвя проучвания, да отчете и проблемите на економиката, на околната среда и други аспекти. Аз не съм инженер, няма да се изказвам за или против фракционирането и американските решения, но вие самия, господин Алтман, казахте, когато говорихте, е, че шистовия газ е, е вреден за здравето на хората. И вие казахте, че има заплаха за е, здравето. На страница 35 на доклада се казва, че освен възможните ефекти, не може да се стигне до заключение, че има връзка между хидравличното разбиване и заплахите за здравето. Тоест, тази връзка рядко е документирана. Споменава се, че понякога има а, главоболие. Аз в момента имам главоболие, но не вярвам да е от чистовия газ. Имате право, колега Коларска, че нещата трябва да се осветляват от всички страни, но ние сме комисия по околната среда и нас ни интересува околната среда. В Итре имаше изслушване, там вероятно са се засегнали въпросите и за енергийната сигурност и всичко, за, които, за което вие говорите. Ако това е доклад на парламента, да, той трябва да обхваща всички теми, но тук говорим за едно изследване. Благодаря. Малко се очудвам от хода на дебата. На първо място, като комисия по околна среда, често искаме да има научно проучване по конкретен въпрос. Така направихме и по този въпрос. Затова си мисля, че ние като депутати трябва да имаме приличието да благодарим на учените, когато те е, идват тук да представят своя доклад, а не да ги нападаме. Не се действа така с е, учени, Особено като си има предвид, че университета Корнел има същите заключения, Центъра Тиндън в Великобритания препоръчва мораториум, има и съмнения в други страни. Много проучвания стигат до същите заключения. Съответно, можем да си зададем въпроса дали просто не ни се иска и не ни е угодно да нападаме вестоносеца Вместо да правим това, нека да прехвърлим нещата на политическа основа. Това може да е трудно, но за това се е, води и дебат. Ние като зелени смятаме, че този доклад още веднъж е, показва, че шистовия газ не е правилното решение. Благодаря на учените за това, че дадоха тази информация. Страни от научния дебат. Един въпрос към Европейската комисия. Ако отворим глава 4, по която никой не говори, ще видим, че има много пропуски в европейската политика. Моя въпрос към комисията е какво ще направи тя по този въпрос. И Кой ще решава какво ще стане с операциите по отношение на извличането на шистов газ в Европа, когато няма законодателство? Нека да обсъдим и този въпрос, вместо да говорим за това, че учените предоставят погрешно послание. Понякога науката не може да се пренебрегне, понякога просто учените казват неща, които на някои хора не им се нравят. Благодаря. Госпожа Лукашевска. Госпожи и господа, мисля, че е, всъщност е, европейците са до толкова осведомени по отношение на околната среда, че няма как е, която да било страна да въведе нещо, което да е заплаха за човешкия живот и за природата. Естествено, че може да се обсъжда с учените, няма съмнение. Ако няма анализ на резултатите, няма да има дебат. Много дебати обаче показват, че има учени, които имат различни позиции и тези позиции понякога са културно обосновани. Някой спомена, че действа лоби за шистовия газ. Откакто се каза, че в Полша имаме големи залежи, то се появи лоби срещу шистовия газ. Защо? Защото там, където някой печели, някой друг трябва да загуби. Ето, затова идва тази хиперактивност на противниците на шистовия газ. Макар, че няма ясни научни доказателства, които да показват, че извличането на шистов газ е вредно за околната среда. Кой говори обаче за нашата зависимост от природни ресурси? Против ядрената енергетика ли сме? Против въглищата? Против шистовия газ? Ако сме против всичко това, за какво сме тогава? Четох проучването. В началото се казва, че може да има възможно въздействие на хидравличното разбиване върху околната среда. След това в изказването си господин Алтман каза, че има въздействие както върху околната среда, така и върху здравето на хората. В проучването обаче това не се вижда. Споменава се една жена, която е получила тумор. Мисля си, че няма обаче ясна връзка. Хората, които живеят близо до вятърни инсталации, също се разболяват. Трябва ли да кажем тогава, че вятърните инсталации за производство на електроенергия също трябва да бъдат забранени? А те произвеждат възобновяема енергия. Естествено, че не го правим. Така че имаме нужда от дебат, който да е лишен от емоции. Аз съм съгласна, че трябва да има ново проучване, е, изготвено от е, други експерти. Благодаря. Критон Арсенис. Much, Много благодаря, господин председател. Аз говорих тук с колегата Линда Макеева. Ние обсъждахме как се вписва това в, в е, тенденцията за новото движение към ниско въглеродна економика, как се вписва това в общата политика за позеленяването на нашата енергетика. Както казаха и други колеги, съществуват редица празно, празноти, които можем да видим и доклада ни помага да ги видим първо на равнище комисията, Европейската комисия. Искам също така да чуя какво мисли комисията за предложение за проучване дори в държави, в които традиционно се извършват сондажи за газ и а, нефти, възможностите за неблагоприятни въздействия. Самия факт, че ОВОС не включва извличане при по-малко от 500, 500 хиляди кубически метра дневно, дали не трябва да променим а, а, това число и химическите вещества, които не са включени в директивата, също трябва да се преразгледат. И накрая по въпроса за рамковата директива за водата, как трябва да бъде преразгледана как да се защити водата от е, хидравлично разбиване. За нас беше интересно да чуем това, което каза комисията. Това ще ни даде възможност да обсъдим проблемите, да, е, да е, се справим отново с рамковата директива за водата. Уважаеми колеги, вече е, ни изклю... приключи времето. Не можем да изслушаме останалите 6 а, записали се за изказвания, но мисля, че би било добре да дадем думата на господин Алтман. Комисията не иска да се изказва сега. Те изчуха въпросите. Затова, господин Алтман, ако искате да вземете отношение по доводите срещу вашето проучване. Благодаря, господин председател. Разбира се, това е един доста противоречив въпрос, много интересна тема, така че от чисто научна гледна точка беше много интересно да извършим проучването заедно с колегите ми. Имаше въпроси за независимостта на, моята, на за нашата компания. Трябва да кажа, че нашата компания беше създадена в 1982 година. Имаме почти 30 годишен опит. И целта при създаването на компанията е била да работим по въпросите на устойчивостта в енергетиката, селското стопанство и, а, модел, и мобилността. Е, думата устойчивост не се използваше толкова, но това беше намерението. Използваме също така и с. А, конвенционални енергии, работим с природен газ, с въглища и много други неща. Според мен мисля, че а, можем да кажем, че сме независими. независими. И втори аспект, който искам да спомена, е, че беше казано, че имаме търговски интереси в възобновяемите източници на енергия. Нямаме никакви а, търговски а, интереси. Ние работим като независими учени. А, и работим и за всякакви предприятия в глобален мащаб. Всъщност имаме много клиенти, ние сме истинска международна организация. Както казах, работили сме за много клиенти, включително и европейски институции, национални, регионални правителства. Така че мисля, че не може да се поставя под въпрос нашата неутралност. Този анонимен доклад, който ви е раздаден за мен, всъщност е странно, че даден някакво лице е ам, разгледало 20-те души, които работят в нашата компания. Имаш един въпрос във връзка с данните, които сме използвали, по-специално пазарните стойности, които са взети от а, а, германската компания, която е свързана с Газпром. Ние тук не сме имали задача да правим економически оценки и не сме го и правили. Така че, моля ви, не разбирайте, че ще има какъвто и да било економически анализ. Не сме се опитвали да анализираме дали от економическа или бизнес гледна точка би било разумно извличането на неконвенционален газ. Не ни е било работата, не сме се опитвали да го направим. По другите аспекти, по които се спореше тук, с удоволствие ще бъда на ваше разположение, когато се обсъждат данните, в които сме включили, заключенията и препоръките, които правим в това проучване. Благодаря, уважаеми колеги. Мисля, че проведохме един много полезен и много важен дебат. Това е само началото. Те първа ще решим как да подходим към темата по-нататък. Колегата Соник ми каза, че Документът е съставен от полски учени и с удоволствие ще ви цитира имената. Секретариатът ще си ги запише, така че ще ги узнаем. Точки 17 и 18 ще трябва да отложим за утре преди обяд. Благодаря на всички за участието. За днес закривам заседанието. Okay. Thank you.